Уважаеми колеги, бих желала да започнем заседанието. Първо точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Искам да ви информирам, че ще трябва да направим днес някои изменения за тъй като колегите ще гласуват в други комисии, така че аз утре предлагам да направим едно пром... една промяна, да се, смес... да се разменят първо да бъде доклада на Рика Мана и след това доклада на господин Бощинаро. Ако нямате други предложения, други коментари, Искам да помоля за тази промяна. Искам да ви напомня, че когато а, предвиждаме определени точки, а, времето за тях е просто а, индикативно. Не очаквайте евентуално да се спазят абсолютно да се спа времената, които са оказани. И сега искам да преминем към втората точка. Избор на четвърти заместник председател на нашата комисия господин Михай Тремапалос се отказа от този пост. Както вероятно сте чули и генералният секретар на Групата на зелените изпрати господин Никос Хрисогенос като кандидатура за тази позиция. Новия колега е тук. Искам да ви приветствам. Искам да ви попитам дали има някой друг кандидат за тази позиция на четвърти заместник председател. Не виждам. Искам да ви информирам, че получихме също така и декларацията за интерес на господин Никос Хризогелос. Искам да ви запитам дали приемате да бъдете кандидат за този пост. Да, приемам и искам да ви благодаря. Още не сме стигнали до там но всичките формалности са спазени и искам да предлагам да одобрим кандидатурата с акламации. Ако няма възражение, искам да ви помоля наистина да изразите вашето, а, вашето одобрение. Поздравявам ви Днес нямаме много заместник-председатели, които да присъстват. За нас следователно ще бъде удоволствие да ви приветстваме. Преминаваме към точка 3. Одобряване на протокола от заседанието 19-20 декември, 25-26 януари. Протоколите са на ваше разположение. Те ще бъдат считани и са прияти, ако до края на днешното заседание не се получат някои възражения. Сега съобщение на председателя. На този етап няма съобщение на председателя, така че преминаваме към точка 5. Това е едно външно проучване от госпожа Жюли Пелегрен и търся целия, цялото име на Центъра за промишлени изследвания от Милано, Италия, външно проучване, стремеж към система за изпълнение, основаваща се в по-голяма степен на резултатите от постиженията в политиката на сближаване. И сега ще ви дам думата, госпожа Пелегрин или Пелегрин, имате думата. a report prepared by me by, but by, uh, by myself. Това не е личен мой доклад, доклада е от Центъра за промишлени изследвания. Аз бях координатор на този проект. Благодаря, че ми давате думата. Съвсем накратко, като встъпление, искам да подчертая, че за да може тази политика на сближаване да бъде по-основана на резултатите в постиженията. Това е една нова среда, която трябва да се разглежда в по-широкия контекст на световните тенденции в обществената политика, методите и практиките, които са широко разпространени в развития свят. Общата цел на нашето проучване беше да се анализира характеристиките и условията за система на изпълнение, основаваща се в по-голяма степен на резултатите и постиженията в политиката за сближаването на базата на показатели за постиженията с цел изработването и прилагането на механизми. Искам съвсем накратко да ви представя въпросите на проучването и аналитичната рамка, която приехме. Е, разгледахме три е, изследвания за такава система. Е, насочихме се към механизмите за стимулиране, първия раздел на въпросите се занимаваха с процеса за една по- основаваща се на резултатите система. Тези въпроси се основаваха на, на, на аналитична рамка, която пое различните етапи в цикъла на управлението на проекта. Именно дефиниция на е, целите, на индикаторите, залагане на целите, проследяване, докладване, оценка и механизъм за стимули. Всичките етапи на този е, цикъл. Методологията се основава на два основни подхода. Първо един академи, едно академично проучване на един теоретичен модел, който според нас а, а, би им бил а, от евристична стойност за политиките на регионалното развитие. Е, направихме едно подробно проучване на литературата, проучихме четири казуса на четири подобни системи, които в момента се прилагат в е, различни национални или наднационални контексти. Първо в Световната банка проучихме два казуса. Единия се прилага в Италия, другия в, в Полша. Също така политиката за развитието на селските региони. Основата на методологията обаче се основава на полуструктурирани интервюта с заинтересовани страни, особено на регионално равнище. Повече от 106 такива интервюта бяха проведени, обикновено с регионални административни е, слушатели на национално равнище 22, на равнище Европейски съюз 7. Включихме също така и становищата на бенефициарите, защото смятаме, че това ще допринесе към проучването и а, идеята на това проучване е да се привлича вниманието на парламента към становището на хората на място, за да може официалните становища на Европейския съюз да станат по-достъпни. Накрая заключ... заключенията и препоръките се изработваха на базата на две фокус групи. А, проучваха се технически изпълними възможности с стратегически и политически насочености и така Какви са резултатите от основния модел, който разглеждахме? Принципал агент. Системите за показатели на постиженията зависят от нивото на управление. Доводите са следните. Информацията, информационната асиметричност, характерна за а, управление на много нива затруднява или прави невъзможно да се разчита на принципа на централно управление. Много трудно може да се разчита на традиционните вертикални вериги на а, контрол. Местните агенти се оценяват чрез показатели на работата и се използват също така стимули, за да може да се извлекат колкото е възможно повече усилия от страна на местните агенти. И теорията е тези а, индикатори и стимули да се използват, за да се постигне резултат на мясно равнище. Посочени са също така важни са условия, за да стане това възможно и това се прави със съзнанието, че съществува каузална връзка между усилията на местно равнище и резултатите, които се получават или с други думи, между усилията, които се полагат и действителния, действителната, действителния свят. Имаме практически примери от реалния живот, резултатите и прогнозите на модела са малко занижени. Проучването показа, макар че е широка практика да се прилагат системите на показатели на работата, успешните механизми са доста редки в реалността. Онези, които съществуват, зависят от контекста и изискват съвсем конкретни рамки, е, за да могат да бъдат успешни. Това мога да го иллюстрирам с две проучвания на конкретни си, които са особено важни. Няма да говоря за Световната банка, която се е, занимава с предварителни условия и това не е акцента в нашето проучване и в Полша акцента беше върху спазването и освояването на фондовете, не толкова на резултатите. Италия дава един интересен пример. В сегашния програмен период тя прилага региони, тези програми за изоставащите региони. Тук има четири цели, които са свързани с наличността и качеството на услугите от общи интерес, грижа за деца, за възрастни хора, водоснабдяване, изхвърляне на отпадъци, зададени с цели, проследява се работата в тези тези региони и дали тези региони успяват да постигнат заложените цели. Този пример а, е успешен. Анализа показва, че имаше поне два фактора на успеха, които обясняват резултата получен от системата. Първо, много силен процес на участие беше активиран с определенето на индикатори и цели, което се правеше отдолу нагоре. Това беше един процес, а, който трябваше две години. На второ място, това, което е много важно, е гъвкавост степента на оценката на заложените цели. Няма да се впускам в подробности, но съществува една комплексна система, при която една програма се счита за успешна, макар заложените цели да не са изцяло изпълнени. А, например, ако 60% от целите са достигнати, при положение, че всички други условия са спазени. Втория казус също е интересен като иллюстрация на нашата тема. Това е системата, приложена е, в политиката за развитие на селските региони. Там не се използват механизми на стимули, но се разработва една много комплексна система на показатели в системата на прос... текущото проследяване. В тази система всеки показател е свързан с цели, които следвате веригата на намеса и логика, като се прави сравнение на равнище Европейски съюз между програмите и отново успехът на решението е безспорен. Той зависи от няколко конкретни условия. Първо е възможно да се приложи тази система, защото програмирането и структурирането в задължителен формат се използва и второ се а, прилагат намеси, които използват сравнително прости а, програми в сравнение поне с а, общата политика по сближаването. Сега ще премина към доказателствата от полуструктурираните интервюта, които проведохме на регионално и на национално равнище. Констатациите се представят е, съгласно различните етапи на цикъла. Първо във връзка с работата и резултатите – а, общия принцип се, при, се приема доста добре от заинтересованите лица и а, се приветства една система, която се основава в по-голяма степен на резултатите и постиженията. А, тук има един широк а, диапазон а, на програма, която достига за дадените цели от една страна и от друга страна по-широка програма, където се включват не само качествени, количествените, но и качествените резултати и една дефиниция, в която ефекта се базира и на макроекономически условия. Във връзка с, с показателите всички интервюирани призоваваха за упростяване на иерархията на целите и за създаване на ясни цели. Също така системата на показателите следва да бъде опростена, като се въвеждат малко ясни и надежни показатели, които да бъдат признати от всички ангажирани страни, тъй като списъка е много комплексен, без той да а, има особено значение за потребителите. И накрая установихме известно объркване относно видовите показатели тяхното съответно значение. Разграничението между входни и изходни параметри не винаги е било достатъчно откроено. Във връзка с селекцията, а, Съществува общо съгласие, че процесът е доста деликатен, но нямаше преобладаващо становище за сравнителен списък на индикатори или за а, специфични конкретни индикатори. Оставено е а, да се реш... намери решение на а, национално равнище. Във връзка с, с важните трудности, можем да кажем, че основната трудност е да се задават максимално реалистични цели. Използват се комплексни анализи и проучвания, както и участие, техники, техники на участие, кръгли маси, за да може да се прилагат е, методите на съответното равнище. Във връзка с текущия контрол и е, оценката, е, измерването е едно предизвикателство. Акцентът е върху мониторинга и качествената оценка на а, количествените е, е, оценки, извинете, на показателите, е, получихме различна обратна връзка от различните региони, беше привлечено много внимание върху системата на показателите за сметка на оценката. Количествената количествената оценка следва да бъде допълнена с качествена оценка и а, се изисква по-тясна връзка с мониторинга на национално равнище. Има индикация, че оценката е необходима също и за а, като стимул на модернизацията и промяната. Това е един по-широк подход Други констатации включват е, избирането на подходящия момент, което следва да се подобри. Имаше известно неудовлетворение от начина по който се извършваха последващите оценки. А, становището беше, че те се извършват твърде късно, за да бъдат полезни за програмния период. Също така се поставяше понякога акт акцент върху необходимостта от обективна и независима оценка. И един друг лайт мотив беше необходимостта резултатите от оценката да бъдат оповестени и разпространени максимално широко. Във връзка с механизмите за стимул, е, интервюто на регионално равнище а, се прилага и на тази основа резултатите не са особено благоприятни. Един друг използван довод беше, че стимула може да има обратен ефект, т.е. залагане на изкуствено ниски цели или задействане на консервативно поведение. И ако трябва да се въвежда стимул, общото становище беше, че е по-добре а, да се награди добрата работа, а не да се санкционира лошата. И в стимулите се при, а, стимули в натура се предпочитаха пред финансови стимули. Интервютата показаха, че на основна а, е, спънка е свързана с сегашния административен капацитет, така че намаляването на административната тежест е приоритет, за да може да се освободят ресурси, за да се работи по резултатите. Различните интервюиращи имаха широки подходи и а, те твърдят, че една система, ориентирана повече към ресурсите, би трябвало да се въвежда, а не система, ориентирана повече към процедурата. И една последна интересна констатация е, че система на изпълнение не би трябвало да бъде про, а, програмирана като една система за всички, а че трябва да се отчитат различните подходи, различни културни поведения както и институционалния контекст на страната, например дали страната е с федерална структура или не. Всичко това трябва да се отчита при а, си, такива системи. Съвсем накратко, тук сме подчертали някои от а, иновативните резултати от полуструктурираните интервюта, например, идеята е да се създаде протокол на проследяването, в което се открояват различните характеристики на системата на мониториране, естеството на целите, дали те могат да бъдат променени или не използването също така на официалните статистически а, източници се подчертаваше. Например, беше направено предложение да се извършва текуща оценка поне два пъти или три пъти по време на програмния период в определени моменти, фиксирани моменти, в зависимост от степента на прилагането на програмата, дали тя е приложена 30 или 40% или 70% или е в окончателния етап. Имате списък тук в, на екрана в повече подробности. И така, заключенията на това проучване установихме, че създаването на система, основаваща се на резултатите и постиженията, се основава върху акцент върху резултатите. Това означава, че е необходима радикална промяна в административната култура, което означава, че преди да разглеждаме техническите въпроси, кои показатели да се изберат, дали целите да бъдат променяеми или не, трябва да се промени нагласата. Едно решение да се мобилизира политическата сфера на регионално, национално и европейско равнище. На второ място необходим е един комплексен подход, който да не се занимава само с измерване на резултатите и постижения. Става дума за нещо като пакет, който да се занимава с всички различни фази на цикъла на управлението на програмата. Както каза един от анкетираните, програмата не трябва само да се оценява, тя трябва да бъде и генерирана. Необходимо е да се оценяват всички фази, да се прилагат различните принципи на прозрачност, пропорционалност, гъвкавост, участие и ангажираност във всичките фази. Също така е друго заключение – е необходимостта от балансиран подход, който да съчетава използването на показателите и оценка. Също така опростяване на логическата рамка за политиката на сближение. Един начин да се постигне това е да се ангажира системата с принципа на каузалност между действия и резултатите. Това може да бъде идентифицирано сравнително удовлетворително. Именно за това ангажираността с програмата е много важна. Също така стигнахме до заключението, че резултатите е, индикаторите на резултатите би трябвало да бъдат в е, центъра на тази система и те да отчитат постиженията във връзка с материалните стимули. Заключението е, че те са твърде комплексни и рисковани, за да бъдат прилагани на равнище Европейски съюз. Аз ще ще иллюстрирам това малко по-късно. Нямаме нищо против факултативни показатели на програмно равнище, при положение, че са спазени, изпълнени съвсем конкретни условия. Казвайки това, едно заключение – на нашето проучване, че би било уместно да се приложат санкции, ако държавите членки не се придържат към рамка, ако не се ангажират с условията, това, е, е, това са условия екс анте. И накрая отчитане на конкретните характеристики на всяка страна. На тази основа ние формулирахме редица препоръки една система трябва да стои на два крака, образно казано. В политическата сфера да се провеждат истински стратегически и политически дебати. Има съвет по сближаването, който би бил а, добре да бъде създаден а, по модела на съвета по конкурентоспособността. На второ място, в административната сфера е важно да се е, постигне едно упростяване на процедурата. И на тази основа ние смятаме, че може да се получи нещо ново създаване на една система за измерения на програмно равнище. Това ще бъде с две дейности а, количествено оценяване на напредъка на изпълнението на а, програмата на базата на входящи и изходящи параметри и оценка на постиженията на програмата, като се мобилизират а, дейностите по оценката би трябвало също така да оценим и степента на готовност и накрая предлагаме да се предложи една система от условия с достъп до фондовете, която да зависи от създаването на една рамка за мониторинг и оценка. За да могат тези препоръки да се използват, е необходимо да има редица мерки, които да бъдат прияти. Съвсем накратко ще ги е, спомена комуникация, прозрачност, резултатите на оценката следва да бъдат е, оповестявани и те би трябвало да бъдат част от политическия дебат да кажем, една веб платформа, управлявана от Европейската комисия, би могла да постигне тези резултати с превеждане, например, на екзекутивните резюмета. Също така, би трябвало да се учете и бюджетни елементи, ресурсите които да извърш, които да подмогнат а, преминаването към анализ на резултатите. Има, разбира се, някои правни последици. Тези, всички тези принципи трябва да залегнат в новите регламенти на политиката по сближаването. И всяка програма трябва да се съсредоточава върху ограничен брой приоритети по-специално системата на показателите трябва да бъде извърч... изготвена с участието на всички ангажирани лица. Това не само за определянето на конкретните показатели, но просто за да се покаже и предпочитанията на а, ангажираните страни. Един друг принцип, който следва да се преценява е оценката, партньорската оценка. Трябва да се създаде национален орган, който да оценява програмата на регионално равнище, критериите за качество биха могли да се определят от комисията. Ролята на Европейската комисия е да предостави насоки за стандартите и методите, свързани с определенето на качествата. Много често чуваме от местни органи на национално равнище, че комисията в миналото е имала една насочваща роля по стратегическите въпроси и подкрепяща роля, за да може държавите членки да предприемат един по-новаторски подход. По, относно Европейския парламент, както казах, той трябва да се насочи към резултатите, а не толкова към спазването на условията. Може да има форуми, които да се организират за обсъждане на резултатите, да кажем Комисията по регионално развитие, да организира съвещания един-два пъти в годината. Парламентът също така може да помогне и с, с платформата на данните. Естествено, той може да бъде като с законодател, за да може да се включват иновациите в регламентите след 2013 година. Всички европейски е, институции могат да играят важна роля. Комитета на регионите трябва да предостави възможност за дебати и за ангажиране на заинтересованите. в тази таблица се синтезира сценария, която, който препоръчваме във връзка с целите. Предпочитаме да се съсредоточим върху няколко цели. По въпроса за индикаторите също, входящи и изходящи показатели на програмно равнище някои а, индикатори могат да бъдат общи за различните програми, други трябва да бъдат а, конкретни. Целите трябва да бъдат промени, променяеми. Използването на статистически данни трябва да се насърчава. Приехме идеята да се използват протоколи за проследяването на работата, за да се повиши ангажираността на а, заинтересованите страни. Смятаме също така, че национален орган а, че трябва да се създаде национален орган за определене на резултатите. Във връзка с механизмите на стимули, препоръчваме да бъде създаден един, една система за а, оценяване на задължителните условия, но не препоръчваме да се създава задължителни а, резерви. Това е възможност, която следва да отчете изпълнението на конкретни условия. Този сценарий се е, сравнява с предложението на комисията в регламента който беше оповестен тази седмица. Има много общи неща, например необходимостта да се съсредоточи вниманието върху няколко добре дефинирани цели, идентифицирането на показателите, използването на статистически източници, методи за идентифициране с участие на заинтересованите страни също така да стане задължително прилагането на една рамка. Има някои различни елементи, които всъщност не са а, Например, предложението да се, приложи макроекономич... да се приложат макроекономически условия. По това няма общо съгласие. Най-важният аспект е предложението на а, комисията за 1 5% резерв. Това е едно предложение в член 18, 19 и 20 на предложения регламент. Това е най-важната разлика. Има и някои други е, разлики, които са така малко по-постепенни, но те са не по-малко важни. Например, в проучването се настоява за промяна на нагласата на културата за въвеждането на една такава система и призовава за промяна от е, спазване на изискванията към система, която е насочена повече към резултатите, но може би не успяваме да подчертаем политическата релевантност на предложените промени. Другата разлика в акцента е настояването, че проучването следва да разпространи резултатите с оглед на тяхната политическа релевантност. Ние смятаме, че промяната в културата ще бъде успешна, ако политическата сфера има достъп до използването на резултатите. Благодаря. Uh, um, uh, Благодаря много наистина. Благодарности особено за а, препоръките на края и а, предложенията, за, предложенията за в бъдеще. Бих искала да започнем вече обсъждането, коментарите, въпросите, ако, хората, ако всички тук колеги имат какво да коментират. Комисията е тук, може би и те да кажат няколко пъти или да започнем с въпросите. А, нека аз да задам един. Вие написахте и а, също казахте, че трябва да се отдалечим от а, тази работа толкова целенасочена спрямо а, спазването и съответствието и критериите за освояване и да се ориентираме повече към резултатите и към постиженията. Това звучи много добре, но няма как да си го позволим. Тоест, доколкото разбирам, по-скоро ще говорим за някакво равновесие между политиката, свързана с освояването, с пазването, с съответствието и разбира се ориентацията към резултатите и към изпълнението на политиката. Това е едно съмнение, което съществува при мен по отношение на казаното от вас. Но втория момент е също свързан с факта, че за да сме ориентирани към резултатите, и да постигнем една система, структура за постигане на целите, трябва да разгледаме и начините, по които се оценяват тези политики от всички институции, парламента и така нататък. Както вие казахте, трябва да разгледаме и други аспекти, не чисто бюджетното измерение на освояването на средствата. И също така трябва да гледаме по-внимателно, по-средочено как тази стъпка може да бъде обоснована национално ниво, за да не се плаща а, висока цена, както политическа, така и финансова. Ето защо трябва да разгледаме а, условията отвъд системата, за да може да направим това пренасочване към политиката, насочена към а, изпълнението. И бих искала да чуя коментар от вас по тази тема. Още един въпрос, свързан с казаното от вас. Имаме и предложение от комисията, що се отнася до списъка с показателите и по време на обсъждането от тук с колеги, които дори не са в момента в залата. Имаше много съмнения и изказани по, във връзка с тази обща, общо естество на показателите и реакцията на комисията на тези съмнения беше а, нещо в смисъла, че трябва ни трябва ни капацитет да сравняваме и да обобщаваме. А когато имаме много конкретни индикатори за много малки региони, много малки микроградски райони, няма как да ги обобщим и няма как да сравним. И така отново възниква предизвикателството между конкретиката и общата, общото естество на показателите, което тогава обсъждахме и което можем да приложим тук и като въпрос към представенето от вас. И така, на трето място, ако мога да помоля комен... за коментар по още един въпрос, винаги повдигваме въпроса, че ако наистина а, тръгнем към създаването на показатели, самата амбиция за постигане на, декулта, на резултати ще бъде много занижена. Как можем да избегнем този, тази дилема? Ако може и по това да коментирате. Колеги, имате думата. Ако няма, може би искате да отговор... А, не, господин Оленич, заповядайте. Виктор. Благодаря. На първо място, предполагам, че вашето изследване също така би подчертало необходимостта да се повиши и подобри административния капацитет, тъй като преди каквото и да било а, подобряване на начина на разработване на проекти, ние трябва да разгледаме всъщност а, знанието, което има в регионите на места, по места сред хората, дали имат наистина капацитета да разработват и да осъществяват проекти. Във вашето изследване няма. Тоест, има ли такова упоменаване на тази наистина голяма нужда преди, преди 2013? Така че, когато е на място структурата и системата, да можем от тогава да започнем да осъществяваме. Не е така в момента. Индикаторите, показателите, които вие споменахте преди. Много добре. Чудесно, но няма никакви подробности. Колко? Какви цели? Какви обективни критерии? За да избегнем субективното тълкуване или е, някакви вратички, които могат да се а, получат, тъй като това са а, механизми, спрямо които може да се спрат средства или да се разходват без контрол. Какво се случва с 5% резерв? На следващото ниво искам да попитам. Тук в нашата комисия казахте, казаха, че ще останат средствата в а, държавите членки. А в а, бюджетната комисия се каза не, не, не, тези средства се прехвърлят в Брюксел. Мисля, че тук а, ще бъде много сериозна борбата, ако се приеме това. И накрая, в, в средата на настоящата криза, ние създаваме макроекономически особености, които по някакъв начин се препокриват с а, пакета от шесте а, законодателни документа и фискалния а, съюз. И по този начин ние наказваме регионите. Не това е целта на политиката по сближаване. И в парламента го знаем, но тук пет точки, пет а, единици не само, че е твърде много, твърде неясни са критериите, а всъщност има и драстични намаления на бюджетите, така че става 2,5 в а, момент на криза, където а, се свиват и бюджети и всичко в а, големи, в малки, в богати и в бедни страни като моята, това всичко означава по-малко средства, и повече санкции. Не това е философията на политиката по сближаване. Как да се съчетаят двете тенденции, така че да има смисъл за политиката по сближаване, така че да наистина откликнем на разликите, а не по този начин да ги задълбочаваме. Благодаря. Thank you. Um, just a short comment. I think... Един съвсем кратък коментар от мен. Струва ми се, че Докладчикът отваря много разисквания. Важен е за нашия дебат и това е интересно. Имам следния коментар. Казваме, че ще се спрем на резултатите, изпълнението. Това е важно. Всички са съгласни. Но, според моя опит, а, Швеция е, ако на местно ниво заинтересованите страни, неправителствени организации, предприятия и така нататък, станат част от самото програмиране. Вие споменахте някъде а, във вашето а, изказване, че това е важно за резултатите, но не го виждам в сценария. Ако включим всички в процеса на програмиране, ще има по-добър резултат. Вярно ли е това? Děkuji za slovo. Já plně souhlasím s tím, že систем пълнени. Благодаря, че ми давате думата. Аз съм съгласен с а, това, че системата трябва да бъде много по-ориентирана към резултатите. Въпреки всичко, смятам, че някои от а, вашите предложения са малко раз, разнопосочни. От една страна искате да намалите бюрокрацията, от друга страна препоръчвате междинни оценки два до три пъти в хода на проектите и доклади за оценка. Това са противоречащи си препоръки. От друга страна, говорите за международни служби, които се занимават с оценяване. Тук е важно да се спомене изрично единната методика по оценяването. Това ми липсва в доклада. По отношение на връзката с Комитета на регионите, познавам програмата на Комитета. Трудно мога да си представя обаче, по какъв начин ще се оценява а, тази тема, защото това означава много работа. Дали може да се спрете малко по-подробно на тези въпроси? Благодаря. No, мадам Пелегрен, I think the floor is yours. Госпожо Пелегрен, мисля, че имате думата и след това ще чуем и от комисията. Както вие казахте, мисля, че наистина става въпрос за намиране на равновесие между срещу положни или дори сили в противовес, ако не е твърде силно казано, за да може да се постигне резултата. Смятам, че ми имаме възможност да проявим една дързост тук и да осъзнаем, че в период на такива бюджетни ограничения трябва да се направи ясен избор спрямо едното или другото. И за да се а, намали административния товар, който се оказва върху местната администрация и заинтересованите страни, бенефициарите, има средства. Например, пропорционалността. Това, което предлага вече комисията или пък прехода към използване на конкретни а, правила за допустимост и така нататък. Наистина става въпрос за намиране на равновесие. Разбира се, че няма просто да се откажем а, от а, необходимостта много внимателно да оценяваме съответствието, но необходим е, бих казал, един различен менталитет, подход за по- по-висока увереност. Самата комисия трябва да има повече доверие на държавите членки, когато те се справят добре и да освободи повече ресурси. Има и дилема, както вие нарекохте, между конкретиката на показателите и необходимостта те да бъдат сравними и обобщаеми между различните държави в Европейския съюз. Нашето изследване се основава на а, много интервюта на регионално ниво, регионални заинтересовани страни и а, наистина виждаме много неохота спрямо, което е а, всичко спрямо, а, което идва от централно а, ниво и се налага по този начин. Конкретния анализ и приложение на местно ниво е, е според нас един вид решение, тъй като там имаме вече една ангажираност и е по-видим и осезаем резултата след намесата. Всичко трябва да се основава на участието, консултациите с заинтересованите страни и може би програмирането, нивото на разработване на програмите е най- добрия етап за справяне с този род дилеми. Поставяне на ниски а, амбиции, ниски резултати, да, ние съзнаваме, че това е една голяма опасност и това се разрешава от близостта. Ако заинтересованите страна, на страни действащите лица са ангажирани с целта, то тяхна цел ще бъде те да я постигнат по един а, откровен, честен начин, а не по опортунистичен. Във връзка с капацитета, действително това е много важен елемент, който и ние идентифицирахме. Ние предлагаме всъщност комисията да поеме оценката на това, доколко съществуват на регионално и местно ниво тези капацитети. Във връзка с показателите отново, тук комисията има важна роля, а, свързана с предоставянето на колкото може повече насоки и методологични насоки и смятаме, че комисията трябва да играе активно тази своя роля. А що се отнася до а, резерва от 5%, къде отиват средствата? Аз не мога да отговоря на този въпрос. Трябва да попитате комисията. И накрая макроекономическите предварителни условия, условности. Чувам много добре това, което казвате, че това може да попрече на регионите, без те да са отговорни за ситуацията. Това е наистина много близко до довода, който подчертахме тук и който е изключително важен налагането на санкции там, където има ясна отговорност. Тоест, ние не сме разгледали съвсем конкретно а, в нашия въпросник нямаше а, такъв конкретен въпрос към заинтересованите страни, така че нямам обратна връзка с вас на този етап, но а, на основата важността на налагането на санкции, мисля, че бихме правили известно колебание – Много добър а, въпрос зададохте. Дали няма да имаме по-добри резултати, ако а, заинтересованите страни не, са, не ги въвлечем още в етапа на, на, включване, на разработване на програмите. Да, разбира се, че така това е нещо като мантра при нас дори, въпреки че а, макар да сме сигурни при разработването на показатели и цели, да, така, е, но не и при. А, показателите, защото тук отваряме е, вратата за възможности за защитаване на собствени интереси. Т.е. трябва да проявим една а, бдителност, така че да сме сигурни, че в края на едни консултации заключенията са наистина в съответствие с целите на политиката. не знам дали успях да отговоря на всички въпроси. Председателката, благодаря много. Има дума следващата ораторка. Much, uh, благодаря, госпожо Хубнер. Благодаря за възможността да реагирам в а, а, това разискване. Благодаря и за инициативата да възложите това изследване което смятам ще бъде много добър принос за настоящия дебат. Току-що получих доклада, така че не мога да коментирам по а, същество, но а, спрямо чутото току-що от а, представянето бих се съгласила с много от, а, от а, заключенията. Те са наистина в съответствие с много от основните моменти, на които се спира дебата, както тук, така и в съвета. Ето защо наистина благодарим за този принос. Фокуса върху резултатите е наистина един от основните моменти в реформата и леко ще трябва да не се съглася а, с казаното от а, представят доклада, че не сме направили необходимото за смяната на гледната точка и на менталитета спрямо доклада. Наистина, според нас, е, по-голямата концентрация върху резултатите ще има една револю... наистина огромна, огромен ефект в е, реформата и промяната а, според нас наистина недостатъчно се фокусираме в момента на изпълнението, на резултатите, защото в момента наистина концентрацията е върху спазването, върху освояването. Ако продължим по същия начин сами, може да стигнем до там, че чудесно и правилно сме разходвали всички средства, но не сме постигнали точните резултати. Не това е целта, която а, искаме да постигнем. И така, като информация за вашата комисия, ние в DJ Radio сме осъществили едно пилотно упражнение, където а, тествахме това фокусиране върху резултатите в настоящите програми, просто за да видим как ще проработи а, това, за да видим а, дали има а, достатъчни резултати. Ние го осъществихме в 12 региона на 8 държави членки и в момента предстои окончателния вариант на доклада. Всъщност разбираме, че окончателните резултати не винаги съответстват на това, което се опитват да постигнат докладите. Има твърде много показатели и други проблеми, които виждаме в момента на място. Но държавите членки и регионите наистина са заинтересовани от повече концентрация, повече фокус върху резултатите. Последващия въпрос искам да подчертая нещо. Трябва да се отдалече, отдалечим от това, че показат, показателите са нещо техническо и което а, трябва да е тема на дискусия само за експертите. Изключително важно е показателите наистина да отразяват това, което правят програмите. И голяма част от обсъжданията за показателите са всъщност едни общи а, заявления. Всъщност, когато разгледате а, напредъка на програмите година след година, това е нещо, което трябва да се случва в момента в докладите. Виждаме, че може по-добре да се постигнат резултатите и по този начин да се захрани дебата на регионално ниво, на национално и а, на ниво тук. По какво а, разходваме средствата, какво искаме да променим, как ще разберем, че сме постигнали подхе... а, успех. Това са а, темите, по които искаме да говорим. А що се отнася до разликата между конкретните и сравними показатели, искаме да имаме общи, резулта, общи показатели, за да можем да обобщаваме на ниво Европейски съюз и да можем да докладваме на вашата комисия какво се случва с политиката по отношение на показателите, които а, сме отразили. Разбира се, обаче е необходимо да имаме по-конкретни показатели, за да може те да уловят конкретните цели, поставени в конкретните а, програми и трябва да окажем подкрепа а, на регионите при установяването на тези показатели и мониторинга и обсъждането им в бъдеще, както каза и Жули. А в продължаващите обсъждания в комисията ние а, разработихме най-различни работни документи, отразяващи елементите засегнати днес. Знам, че не са прехвърлени в парламента, но може би могат да влезнат в окончателния вариант на доклада, особено що се отнася до рамката за изпълнението, където смятам, че има недобро разбиране за това, което всъщност комисията предлага, което вече е влезнало в предложението на комисията. Рамката за изпълнение е за мониторинг на програмите и тяхното изпълнение – и смятаме, че а, резултатите, междуните резултати не трябва да са свързани с а, санкции, особено във връзка с а, цели, които не зависят от а, управляващите органи на национално ниво. Мисля, че много добре е разработено това като идея в един от работните документи, които ни разпространихте. Много интересно, наистина, като доклад. С удоволствие ще го разгледам по-подробно и благодаря и за дискусията във вашата комисия. Председателката, преди да приключим с тази тема, нека се върна към още нещо, което току-що каза госпожа Пелегрена, а именно ролята на Европейския съюз на Европейския парламент. Мисля, че преди около година отново имахме едно разискване, където стана ясно, че всяка година искаме да видим при а, обсъждането на освобождаването от отговорност а, при бюджета, трябва да имаме точно такова разискване на резултатите, да разглеждаме едновременно и резултатите, и грешките при спазването на финансовите правила, защото по този начин наистина можем да видим добавената стойност и важността на тази политика за европейския гражданин. Още веднъж ви благодаря за това, че упоменахте ролята на Европейския парламент. Благодарности наистина, беше интересно а, за нас, макар комисията да не е съгласна 100% с всичко, наистина е полезно на този етап да а, обсъдим при а, предстоящата рамка за следващия период. Следващата точка в дневния ред ролята на политиката на сближаване в най-отдалечените региони на Европейския съюз в контекста на стратегията Европа 2020. Ще трябва да помоля докладчиците в сянка да бъдат изключително кратки и конкретни, защото нямаме много време. Нуньо е, Тешера има думата. Много благодаря, госпожо председател. Аз също ще опитам да бъда кратък. Това ще спести на всички време. Политиката за сближаване, разбира се, е много важна за най-отдалечените региони. А, сближаването е особено важно за тези региони, за да постигна целите на стратегията Европа 2020 година. За това са нужни различни инструменти. И когато се стремим към едно интелигентно и включващо устойчиво развитие, не бива да пренебрегваме неотдалечените региони. Те са изправени пред особено тежки условия и има различни видове инструменти, възможности, за да могат потенциала на тези региони да бъде използван и да бъдат преодоляни несъответствията в тяхното положение. Моето предложение се състои от три големи точки. Първо ще говоря за а, диференцирания подход към регионите, които са най-отдалечени. това съответства или се отнася към член 349 от договора за функциониране на Европейския съюз. Ще говоря за различните мерки за тези региони и за начините за по-добро по по-успешното им интегриране, защото това е нещо, което трябва да бъде взето особено под внимание. Особено когато говорим и за многогодишната финансова рамка 2014-2020 година, ще чуем по-късно малко повече подробности за това, трябва да обърнем особено внимание на този аспект когато разгледаме бюджета за 2007-2013 е, година на Европейския съюз, е, имаме е, някъде около 275 милиарда. В момента имаме 347 милиарда. А във връзка с механизма за свързване на Европа имаме други 50 милиарда евро. Общата сума ще бъде намалена с около 10% на 376 милиарда. Освен това имаме е, региони, които подлежат на сближаване и там сумата също е намалена от 280 е, милиарда на малко повече от 100. За това е логично, защото в момента има региони, които са принадлежали към тази категория, региони на сближаване вече не се числят към е, тази категория. Освен това, има региони в преход, за тях са отделени около 40 милиарда, а когато се обърнем към заетостта, разполагахме с 55 милиарда. В новия програмен период ще има 53 милиарда на разположение. Това е спад с около 3%. Не искам да го сравнявам с онова предвидено в рамките на Европейския фонд за регионално развитие. Там а, имаше спад от около 976 милиона в, а, в сравнение с а, последния програмен период. Аз вече споменах, че ще бъде трудно да се обясни а, на нашите съграждани, върху, на какво се дължи а, този спад. А, особено на гражданите на регион на Брюксел, особено за региони, които, които населението е най-бедно. Там също имаше спад от около 5% но предпоставките за това решение бяха погрешни. Тук бяха сравнени едни цифри, които представляваха невярна предпоставка. Защото по-високата цифра се отнасяше както за региони, които са най-отдалечени, така и за слабо заселените региони. Тоест, трябва да бъдат сравнявани сума от над 1 милиард с по-ниска сума от около с една сума, която е около 40% по-ниска. Аз няма да съм в състояние да обясня това решение на моите съграждани. И тук трябва да попитаме Европейския съюз как се стигна до това решение. Защото ако искаме да оценим тези а, цифри, а, трябва да вземам а, предвид различни други а, числа. Тоест 47% са съкръщенията в общия бюджет. А това са данните, които трябва да разгледаме. И за това аз не мога да разбера защо европейс... предложението на Европейската комисия а, отдава толкова малко значение на неотдалечените региони. И се питаме как неотдалечените региони могат да изпълнят целите на стратегията Европа 2020 при положение, че разполагат с по-малко средства. И за това а, този доклад и а, отношението на комисията към а, доклада трябва да бъдат разгледани по-отблизо. ще има един документ, посветен на най удалечените региони, който предстои да се разгледа през проекта на тази година. Трябва да обърнем особено внимание на това. Заедно с моите колеги ще се опитаме да спазим времевия график, за всички дейности, които сме планирали, за да можем да обсъдим този доклад в комисията, съответната ресорна комисия, защото трябва да сме единни и трябва да вземем решение относно статута на неотдалечените региони за бъдеще. И накрая искам да обърна внимание на едно обстоятелство. Днес бях информиран, че този документ, който беше на разположение в интернет страницата и който беше разпространен на английски язик, съдържа някои преводачески грешки. Днес разполагаме с нова версия на документа. за което искам да благодаря на секретарията, който е свършил добра работа. Сега сме, ще сме в състояние да обсъдим този доклад. Искам да поканя и всички докладчици в сенка да работят заедно с мен. Благодаря. Euh, euh, Госпожо председател, уважаеми колеги, регламента на според правилника Нашата комисия е отговорна за хоризонталния подход за крайните региони. Е, ЕНП приветства волята на нашия председател и на колегата Тексейра. Мисля, че първо трябва да подчертаем важната работа, която е извършил нашия докладчик по това досие. Някои от писмените преводи, както беше казано, а, са малко не, са не, несъвършени, но въпреки всичко колегите са запознали. А, по същество на доклада, аз мисля, че нашия първи приоритет следва да бъде да се откроят конкретните региони. Много е несправедливо тези региони да бъдат единствените, които ще трябва да променят категорията си. От името на нашата група предлагаме редица изменения за политиката на сближението. Това е тематичната политика, която беше координирана на равнище Европейския съюз, да се а, обоснове прилагането на допълнителни мерки. И също така критериите за разпределянето на фондовете, процедурата на публичните, на обществените поръчки. Това са взаимно свързани документи и механизми на европейско равнище. Това е а, момента, в който комисията се отказва от достъпа до обществените поръчки. Трябва да се намери начин да се комбинират механизмите. Предложението на комисията е интересно, но виждаме а, ограниченията в този технократичен подход отгоре надолу. Комисията смята, че всички държави и партньорки ще приемат подхода на регионалното сътрудничество за бъдещите програми. Също така, тук трябва да се очертат и конфликтите. Необходимо е доклада да направи предложение с оглед на компетентностите на нашата комисия да предложи един регионален подход и това е една стъпка, която ние ще подкрепим. Аз смятам, че тук би трябвало също така да се отчете и финансовото и фискално регламентиране. Необходимо е също така да се предвиди минимална адаптация и ефикасност. Необходимо е да се предприеме един новаторски подход с пилотни региони и също така да се направи а, един опит, който да бъде в полза на Европейския съюз. Благодаря за внимание. No, Катрин Грес тук ли е? Yes. Ε, е, θα, ήθελα να, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία της Κατρίν Първо искам да извиня моята колежка Катрин Грес и тя просто не успя да дойде. Аз за първ път съм в а, това положение да представям и да говоря пред вас. Надявам се на вашето търпение. Искам някои е, забележки да направя. Тук липсва една препратка към е, важно изследване. Е, става въпрос за климатичните промени. По точка Д би трябвало да предложим нещо тук а, във връзка с устойчивото развитие и вътрешния пазар. В а, точка 6 е необходимо също така да се предвидят а, търговски споразумения между различните държави, които трябва да отчетат политиката на сближаване на най-отдалечените региони. В точка 12 бихме искали да се подчертае също така енергийната ефективност. Ние сме за по-доброто управление в най-отдалечените региони. И аз мисля, че би било необходимо да дадем възможност на тези региони да предложат по-добри начини за връзка помежду им. Аз идвам от регион, от който има 48 малки острова в Южното Егейско море. Понякога няма добра връзка между тези региони, а трябва да се установи, за да може да участват по-добре в тези процедури. Да, благодаря ще определим срок за внасянето на изменение. Оджи Власък. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да приветствам редица предложения от страна на докладчика, например политиката по отдашното облагане, също така митническите въпроси, конкурентоспособността на най удалечените региони, възможностите да инвестират в изследвания, иновации, мрежите в Европа, традиционното земеделие. Имам редица моменти на загриженост обаче. В едно време на економическо ограничаване и криза има необходимост от а, внимателно разглеждане на възможностите за финансиране. А, сумите за периода 2014-2020 са намалени Също така, ние приемаме предложеното в доклада по отношение на най-далечните, далечените региони. Наистина, економическото бъдеще на тези региони а, зависи от а, търговията, регионалното развитие, а не държавни помощи, субсидии и не от а, разширяването на общата политика по земеделието. Идеята за най-отдалечените региони като че ли се отнася единствено до а, островите. Защо те трябва да имат а, такива конкретни плюсове, възможности, а, при положение, че всяка една държава членка има такива региони, заслужаващи специално внимание. Следващия оратор има думата. Благодаря. Първо искам да поздравя нашия колега Нуно Тексер за отличното качество на неговия доклад. Искам да ви кажа, че напълно съм съгласен с насоката и предложенията, които се правят в този доклад. Това е доклад, който идва при нас в един подходящ момент по две причини няколко седмици преди новото съобщение на комисията по най-отдалечените региони. И а, той а, е всъщност ще бъде едно вдъхновение за комисията. Има и е една втора причина кризата, която засяга цели Европейски съюз. И в този контекст на криза е важно нашата комисия и Европейския парламент да потвърди своята подкрепа за най удалечените региони, които както знаем, зависят от пазарите и те са първите, които ще бъдат засегнати и са засегнати от сегашната криза. От тази гледна точка докладчика с пълно право настоява за необходимостта да се поддържа един минимален финансов ангажимент за следващото финансово програмиране и подчертава необходимостта от един пакет от мерки. Всички а, изказали се преди мен казаха, за проблема за разпределянето на средствата. И аз съм се изказвал в тази комисия тогава, когато Посрещнахме комисаря Хан говорихме с него ясно, зададох въпроса. Можете ли да ни кажете какви причини доведоха ви доведоха да предложите такова намаляване на с повече от 40%. Не получих отговор. И аз мисля, че ние трябва като евродепутати да продължаваме да реагираме пред комисията. Това е много важен въпрос, защото свръхразходите са много важни за най-отдалечените региони и ние бихме искали също така. Аз вие знаете, че има е, регион с, с големи кризи е, и е, които зависят от външни фактори във връзка с енергийните, цената на енергията, на суровините, на хранителните стоки. Това е изключително важен въпрос от моя гледна точка. Един друг важен въпрос е енергията, енергетиката и разработването на възобновяеми източници на енергия. Е, и ние смятаме, че това ще бъде много важен елемент в работата на нашия колега Нуно Тексиера за да може е, най-отдалечените региони да възприемат своята роля и енергийната е, автономия да не стане е, иллюзорна цел. Много благодаря, Мария Икоя. И аз искам да се присъединя към поздравленията на моите колеги. Вие предложихте един прекрасен доклад. той а, много добре отговаря на действителното положение в най-отдалечените региони и а, той отговаря на доклада Солвес и на конференцията на председателите в 2011 година. Съгласна съм с докладчика. Тук трябва да постигнем а, едно единно отношение в Европейския съюз към неодалечените региони. И не става въпрос само за общи критерии. А, не може а, доходите на глава от населението да бъдат единствения критерий. Трябва да вземем под, влия... под а, а, под внимание и други критерии, като например възрастта на населението, заетостта, и а, също така съм съгласна, че трябва да има други начини на съфинансиране. Трябва да има подкрепещи, докумен... подкрепещи финансиращи а, инструменти. Говорите за спад от 45% в а, средствата. А, а, също така допълнителните разходи а, в областта на рибарството няма да бъдат а, поети. Когато говорим за рибарството, трябва да имаме предвид и едно друго обстоятелство. А, именно когато говорим за а, последиците, трябва да се оцени въздействието им върху международните договори какво ще бъде въздействието върху най-отдалечените региони и трябва да се предвидят компенсаторни плащания. защото развитието доста изоставаше спрямо очакванията и трябваше да се измисли друг критерий за отреждане на средства, не само на географския принцип, на териториалния принцип когато става въпрос за допълнителните средства от Фонда за регионално развитие. Сега не, не разполагаме с най-добрите критерии за развитие. Съвсем накратко искам да взема отношение по въпроса. Вие споменахте вече най-важните точки. Този доклад представлява добра възможност, защото има различни изказвания, направени на различни форуми от страна на Европейския съюз. Бившия комисар Солвих също направи важно изказване. Тук ставаше въпрос за стратегия за неодалечените региони. И тази инициатива ще даде възможност на европейските парламенти още преди започването на тази инициатива ние да изложим своето мнение и да излезем с инициатива. Докладчикът изложи по подходящ начин проблемите, които бяха установени, проблемите в рамките на единия пазар на Европейския съюз в отделните региони – ние не говорим само за европейския континент, говорим за острови и тук има голяма разлика и той доста добре описа положението по отношение на политиката на сближаване. Също така докладът съдържа някои интересни предложения, например възможни договори за партньорство, които са добре дефинирани и предвиждат подходящи мерки за съответните региони в условията, при които ние работим и сме поставени, но те трябва също така да вземат под внимание и възможното бъдещо развитие. Разбира се, регионите също трябва да използват капацитета си и възможностите си по най-добри възможен начин. И последният оратор има думата по този доклад. Струва ми се, че основното послание според докладчика в, този, в това представане е защо каква е обосновката на тези сериозни ограничения. Той спомена 40%. Нямам цифри пред мен, но това не е ясно. Мисля, че винаги ще има проблеми, госпожо председател, докато не чуем, госпожо председател, ако не чуем ясен отговор от комисията. Преди 4 седмици до вас седеше господин Хан, комисаря Хан. Аз му дадах една таблица, която не беше на глава от населението, но беше таблица с цифри и числа. И исках да покажа, че ако включим програмата Connecting Europe с а, а, политиката по сближаването, ще имаме 1,7% повече. После дадох и други а, статистики и друга информация. Как изглежда за различните региони, за развиващите се, за тези в преход, тези по сближаване и така нататък. И включително как изглеждат нещата спрямо отговорите, за които, регионите, за които говоря е нашия докладчик. Докато не стане ясно тук в нашата комисия, няма да се разберем. Ако няма средства, разбираме, трябва да, се, да има ограничения, но трябва да може комисията да обясни на всички в, тази, в нашата комисия и най-добре в писмена форма как тези числа се получават? До преди месец нямах никакъв отговор. И това винаги ще представлява проблем. Това е само една страна на проблема най-отдалечените райони. После ще стане същия въпрос за регионите в преход. Разбирам, разбирате, че няма как да приемем такова ограничаване на разходените средства, но това, което трябва да видим е а, изчисления на глава от населението. Това е нещо, което до момента не сме го виждали. Няма какво да философстваме без да имаме ясната обосновка. Какви са изчисленията, какви са числата, какво имаме тук, колко за Хикс, колко за Y, колко са Z. В момента няма какво да разговаряме, защото не може да се отговори на най-важния въпрос на докладчика, защото той казва, че най-отдалечените региони ще е, бъде намалението 40%. Това не го вярвам, звучи нелогично, но ако той го казва и нямаме никой, е, който от комисията да ни е, поясни, съществува проблем. Следващата тема е многогодишната финансова рамка 2014-2020. Трябва да сме откровени и да разберем какво стои зад е, изчисленията. Не просто да ни се казва няма средства и ние да е, спорим. Не може 47% за единия вид региони, по-малко от 70, 17 и за добре развитите допълнителни проценти и увеличение не е възможно. Няма как да се получат тези цифри. Няма смисъл да философстваме без ясна обосновка. Благодаря, каза председателката. Нина Тешера има думата. Благодаря. Ще опитам да обобщя и ще започна от края. Да, колега, имате право. в неговото мнение, което той представи на, на бюджетната комисия, там също няма съответствие между числата, които бяха предложени. Самият аз направих писменно запитване за цифрите, специално за тези постове от бюджета и тук установихме, че има грешка от страна на комисията от тези пренесени цифри. Тези числа, които споменах днес, са правилните и спадат а, в а, сумите а, за неотдалечените региони а, са минус 47%. 1 милиард и 500 хиляди. След това имаме 1 милиард и 700 хиляди А, за последната година имаме 926 милиона, които се разпределят в най-отдалечените региони и а, е, рядко населените региони. И в този смисъл разбирам казаното от колегата Фласек. Тук не смятам, че се разпространяват погрешни идеи. Най-отдалечените региони не са само острови това просто са отдалечени гранични региони. Е, региони, които се намират в най-отдалечения случай на десетки хиляди километри от Европа. Никой от тези региони не си пожелава да живее до края на дните си за сметка на Европейския съюз. Хората имат същите стремежи, както всички ние принципите на нашето отношение са, че в, в, когато обстоятелствата се различават, трябва и нашите подходи да се различават. И не можем едни централни региони в Европа да ги сравняваме а, с Гваделупа или с а, отдалечени на десетки хиляди километри от Европа региони. Има географски проблеми, а, има обстоятелства, които не са несравними а, с континентална Европа. И аз бих искал в Мадейра да живея само търговия. Търговия на местно ниво в самия регион. Но всички мерки за спестяване водят до тежки проблеми в съответните региони. Знаете, че в Мадера има много мерки за економии, почти същите. Там също е замесена тройката. И по отношение на бъдещия ни бюджет, мога да кажа, че ще разполагаме с някъде около 126 милиона по-малко. През 2011 година заради прекратяването на а, договорите по продължаването на системата от преференции се загубиха 140 милиона. Значи има различни инструменти, които да са на разположение на тези региони, за да може да се справи с собствени сили. Не можем да им отнемем тези инструменти. Тези специфични възможности обаче не се отнасят само до неотдалечените региони. Опитваме се да поставим акцента върху тях, но, например, на север имаме рядко населени региони, които също са част от същия пакет. А, тук се съсредоточаваме върху най-отдалечените региони а, и смятаме, че всички средства трябва да са за тях. Това обаче не отговаря на истината. В член 11 от предложението на комисията имаме предварителни условия, също така и задължение 50% от определените средства да бъдат посветени на тематичната концентрация. Това обаче не казва нищо по отношение на рядко населените региони на север, в Северна Европа. Тоест всички ние сме на едно и също мнение, че трябва да се правят жертви, когато няма достатъчно средства, но също сме на мнение, че тези жертви трябва да бъдат равномерно разпределени. Не можем да отнемем на развитите региони само 3%, а на слабо развитите и най-отдалечените 47%. Тоест, трябва да... Just, just... Да, съвсем една кратка бележка а, за всички, които биха искали да внесат изменения. Ние трябва да осъзнаем, че това е по наша собствена инициатива, а, как бихме искали да използваме философията и политиката на Европа 2020 година за най-удалечените региони. тук не говорим за най- за финансовата рамка. Нека да се придържаме към целта на собствената ни инициатива, как Европа 2020 да подпомогне най-отдалечените региони. Това е просто една съвсем а, кратка бележка. Председателката благодаря. Ана Паула Леси която е шеф на звено. Няма да й дадем на думата, но просто бихме искали да я помолим да каже на комисаря Хан, че на нас ще ни бъде необходимо една допълнителна среща с него, за да станат ясни а, числата, за да можем да вземем съвместно решение с комисията под каква форма ще имаме тази, това пояснение. Искам да ви благодаря за пояснение споразумението. Това, което каза Ламбер е съвсем ясно, няма нужда да го повтарям, но това, което трябва да реша сега е крайният срок за измененията. 1 март, 3 след обед и моля колеги, Придържите се към темата на доклада. Ще продължаваме да обсъждаме финансирането и други важни въпроси и на следващите ни заседания. Проблема с най-отдалечените региони също така ще влезе и в следващата точка. А сега преминаваме към многогодишната финансова рамка за период от 2014-2020 година. Докладчик по становище Андрей Ковачев, господин Бъги и господин Калфин са от водещата комисия. Тук няма да, говоря, да дебатираме по бюджета. Искам това да стане ясно. Ще изслушаме двамата докладчици по процеса. Ще за да видим горе-долу как ще изглежда процес. Аз просто искам да попитам дали Андрей иска да започне с презентацията си и след това двамата докладчици. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за възможността днес да а, ос, обменим становища с докладчиците по многогодишната финансова рамка. Нека да ви припомня какво обсъждахме миналата година за така наречената процедура за съгласие за прилагането на регламента за многогодишната финансова рамка, член 312 на договора, който не предвижда само просто да или не на предложението на комисията, т.е. ние разчитаме много а, на стъпките, които бяха а, предприяти от комисията по бюджета, за междинния доклад също така на правило 81 на нашите процедурни правила. Аз много се радвам, че двамата са докладчици са тук. До този момент комисията, бюджетната парламентарната комисия не се беше ангажирала с този доклад и това означава, че календара на работата на специализираните комисии беше доста неясен. Искам да спомена само, че проведох среща а, с а, представител на а, комисията от Генерална дирекция регионално развитие във връзка с мандат има две работни групи, работната група приятели на председателството и нас, която се занимава с, с а, секторалния законодателен пакет, а, пакета по общата селско-стопанска политика с всички финансови последици и работната група по секторните въпроси ще се занимае с проблемите на политиката на сближаването, тематичната концентрация и така нататък. В обсъждането с господин фон Преска стана ясно, че не се очертава една много ясна линия за работата на тези две работни групи. А, това, което датското председателство смята да представи на съвета през юни, ще отрази дебата между държавите членки. Съдяваме, че тогава ще се постигне съгласие по този пакет или за обсъжданията. Тук искам мисля, че нашата комисия би трябвало да бъде насърчена да разгледа ресурсите, които се предлагат за различните сектори, доклада Рингер. Знаем, че има дебат по този въпрос да не се споменават суми, но мисля, че нашия глас трябва да се чуе и ние би трябвало да проведем и този дебат. И отново много се радвам, че и двамата са докладчици са тук и очаквам с нетърпение да чуя онова, което те имат да ни кажат. А, оставям на вас да решите кой да бъде първи. А, първо господин Раймер Бърге. Благодаря. Ние сме добри съюзници, дори да сме представители на, други политич... на различни политически групи, защото трябва на всички да е ясно от самото начало. Ако парламентът в процеса на приемане на многогодишната финансова рамка иска да прокара мнението си и трябва да бъде единен. Това въжи за процедурите бюджетните и за а, постигането на резултат в а, момент, в който цялото политическо и бюджетно поле не е много не е много лесно. Тоест, когато вземаме решение по доклада на Савадор Гарига, трябва да бъдем единни. Искам да ви припомня, че финансовата рамка за него е отговорна бюджетната комисия, също така за а, приходите и разходите и също така за общата политика това. Когато дойде моментът, ще обсъдим подробно по какъв начин да се координираме тук в парламента. След унгарското председателство и тяхното съгласие през полското и сега до датското, сме в постоянен диалог по подготовката на многогодишната финансова рамка. Бях необходими както много работа, така и доста убеждение. И по, във връзка с член 312 от Лисабонския договор имаме една процедура на съгласие. Тоест, трябва да кажем, можем да кажем само да или не. Тоест, можем да кажем не или да. Започвам с не защото а, в, има в а, този член а, една формулировка, че по време на цялата процедура по приемане а, съветът, комисията и парламента трябва да предприемат всички усилия, за да се стигне до приемане на финансовата рамка. Тоест, а, това а, се прие, защото в една дългонощно обсъждане беше ограничена ролята на националните парламенти. Разбира се, че очакваме да се изпълни с смисъл това споразумение и се обръщаме към съвета по време на брифинга и дебрифинга с делегациите, които водят преговорите. В фазата от март до юни очакваме да влезем в истински обсъждания, в истински дебата, не само в е, е, културна размяна на мнение. Защото само по този начин ще постигнем пълното съгласие на парламента е, по международната економическа финансова рамка а, трябва да бъде обсъден не само цифрите, а трябва и написаното с дребен шрифт да бъде ясно. И трябва всичко това да бъде част от междуинституционалното споразумение, а, но само по себе си е от политическо естество. Като започнем въпроса за структурата на бюджета и стигнем до въпроса каква гъвкавост ще има бюджета година по година. И за нас е много важно и се надяваме, че когато се подготвят тези а, отделни панели а, за преговори, ще влезем в а, тясно сътрудничество а, и ще има основ, основни предложения, а, така че мнението на парламента да бъде взето под внимание. Онова, което можем да ви съобщим сега е една предварител, едно предварително становище. Заседава контактната група, председателство на господин Шулц. По силата на нашия правилник ние заседавахме и също така в втория кръг на тези преговори ще заседават всички председатели на комисии, за да могат да изкажат мненията си. Има предложение от двамата докладчици за структуриран диалог и обмена на мнения с ресорните комисии на парламента. Това да се случи в следващите месеци е предложението, така че всеки да знае мнението на другия, така че и по време на пленарното заседание в Страсбург да има едно, едно обмяна на мнение на докладчиците от различните комисии, също така и по законодателните предложения във връзка с многодишната финансова рамка и всички ние да сме на едно и също информационно ниво. Това ще обсъдим в сряда още веднъж подробно, но ние като докладчици вече сме се разбрали това да бъде нашето предложение и искаме да се подготвим за пленарното заседание през май, в зависимост от хода на нещата, да се изкажем в пленарна зала, да предложим резолюция, която да а, набележи основната позиция на парламента. А, една червена нишка. А, много трябва да вземем под внимание вече съществуващото мнение на квадригата, защото не трябва да измисляме нищо ново. След това, в хода на последващата работа, може би до октомври, да излезем с междинен доклад, преди да стане а, остро предложението в а, другите институции и да трябва да а, изказваме още веднъж мнение, още веднъж да искаме мандат за последващи преговори а да стигнем до решение. По отношение на цифрите, знам, че в отделните политически групи се води а, различен дебат. Искам да ви припомня, че в 2005 година имаше институционално споразумение, че всички институции се задължават да допринасят включително и към подготовката на първата, първи вариант на документа, без да споменават цифри, а в последния момент ще се разберат на базата на предложение на комисията как ще бъде разпределението на точните суми. Знам, че има и други мнения по въпроса. И на това място искам да ви кажа, че ние като докладчици нямаме никакъв проблем да ви предложим дълги колони от цифри но ви моля да прецените какво, какъв, каква ще бъде последицата в парламента. А, по отношение на политиката сближаване и на гарадната политика имаме доста ясни а, формулировки, например в а, цифра 67 от а, общата съскостопанска политика, а именно, че в следващия период на планиране сумите не трябва да бъдат намалени, т.е. трябва да бъдат замързени на, на определено ниво. От друга страна, трябва да се създадат пространства за реализирането на нови политики и трябва да се вземе 1% на инфлация от някъде около 2%. Ако искаме във всеки законодателен проект, законопроект да излизаме с конкретни цифри, то в тази област, за която говорим, е, това е лесно, но когато говорим за категории 1А, е, е много по-трудно или когато говорим за външна политика, също е много трудно и а, там е много по-трудно да се съберат всички необходими цифри. Това също ще се обсъди от политическите групи, в а, групите за връзки, ще се стигне до решение. Аз лично ви споделям собствения си опит. А, защо за нас това е лесно, а, но носи голяма опасност от разединение в рамките на парламента. Защото има теми, области, в които а, парламентът е в слаба позиция, когато става въпрос за цифри. Една последна а, забележка и ще дам думата на колегата Калфин, за да допълни нещо. Всички знаете какво е положението в а, съвета. Диалогът върви трудно. Има мнозинство от държави, които искат да има достатъчно средства за политиката по сближаване, 1%. Има обаче държави, които смятат, че 1% е много. 2013 година плюс 5% това беше нашето мнение, за да могат да се изпълнят съответно да се финансират целите поставени от Лисабонския договор. И ясно е, че ако държавите членки не са съгласни с това финансово обезпечаване, трябва на всички държави членки да е ясно, че трябва от списъка с приоритетите да бъдат махнати някои, защото няма пари за тях. Например, политика за развитие, научно-техническо развитие, това са само два примера, които мога да дам. И в същото време не бива да забравяте при всички по-нататъчни разсъждения, че ще стане важно, когато говорим за червена нишка на нашето поведение. Ако не получим добро предложение от съвета, без да се спирам на конкретни категории, и парламент ще принуден да каже не, то оставаме на нивото на бюджета от 2013 година в различните категории а, и всичко, което е а, вече записано в междуинституционалното споразумение, включително и процент на дефлация от 2%. Това за мен не би означавало криза, просто ще продължим да работим с същите цифри и с стари цифри. Подлагам този факт на обсъждане. За всеки трябва да е ясно какво ще бъдем готови ние да кажем като парламент и за какво ще се борим като парламент. Защото никой не може да прецени какво ще бъде предложението на датското председателство през юни. И тогава политическите групи ще трябва да решат по кой път да поемат и да се изправят пред неодобрението в широката общественост или в националните държави и ще трябва да се говори за предложения за подобряване на законовата рамка колкото по-добри са цифрите, колкото по-са благоприятни, толкова по-добре за парламента, разбира се, защото имаме тежък опит с промени в бюджета и знаем, че е нужна повече гъвкавост в бюджетите за отделните години в докладът Гадега бяха направени някои предложения. Това са въпроси, които също ще се опитаме да обсъдим през следващото си заседание в сряда, както и на следващия съвет на председателите на комисии, за да можем да обсъдим различаващи се стратегии и да достигнем до общо решение. Благодаря. Know, like to... Много благодаря. Вероятно господин Калфин иска да добави нещо. Да, Съвсем а, накратко, в допълнение на казаното току-що от Раймер, а, в допълнение към процедурата и общия дебат, напълно съм съгласен с това, което той току-що каза за необходимостта да се координира нашата позиция в различните комисии по общата стратегия. Мисля обаче, че ние а, можем да. Нашия глас може да се чуе само ако парламента има консолидирана позиция и на пленарното заседание трябва да се опитаме да направим точно това. И аз се надявам, че една такава важна комисия, като комисията по а, регионално развитие, би трябвало да допринесе за това. Най-вероятно, датското председателство ще обсъди различни въпроси, свързани с международната финансова рамка и регионалните въпроси, въпроси за регионалното развитие най-вероятно ще бъдат обсъдени на съвета през април. Датското председателство задава въпроси и очаква отговори от държавите членки. Защо ви казвам това? Това е свързано с дискусията по общите числа това, което постави за дискусия датското председателство, имаше три а, групи държави, едни, които бяха удовлетворени от предложението, група държави, които биха искали да се обсъждат числата и група държави, които искаха ясно намаляване на фондовете. Имаше и една група държави, които отсъстваше от съвета, именно които искат да имат по-високи числа. Ние трябва да имаме много ясно, много ясна комуникация с националните парламенти. А сега се провежда една, едно с, заседание с националните парламенти, в което има точка за многодишната финансова рамка. през март ще има конференция конференция, организирана от парламента, комисията и съвета отново за между многогодишната финансова рамка а, с националните парламенти. Искам да ви помоля също така да се работите максимално с националните парламенти парламенти. И а, има две-три неща, които са важни, които трябва да бъдат обсъдени в предложението на комисията, освен акцента върху общия пакет. Това са някои принципи, както знаете, има промени в политиката на сближаването. Точно това иска председателството от държавите членки. Именно това ще бъде обсъждано на равнище съвет през април. Въпросът за условията. Трябва ли да има макроекономическа условност. Трябва да ви напомня, че предложенията на комисията задават е, всички санкции, които да бъдат, свърз, да бъдат свързани с политиката за сближаване. Например, беше разгледан въпроса с Унгария на заседанието на, последната, на последното заседание на комисията. Но това трябва да се свърже с европейския семестър също така. Въпроса с финансирането и предварителното финансиране. Въпроса въпроса за географския обхват на фондовете, включително и развитието на по-малко развити райони, региони в преход, най удалечени райони, има една разбивка, как смята да се разпределя 336 милиона, дали се приема тавана от 2,5% от БВП който да бъде използван за кохезионните фондове? Каква, ще бъдат, какви ще бъдат критериите за разпределяне на средствата? Тук имаме различни позиции в различните държави също така механизма Connecting Europe. Ние знаем, че това е нещо различно, но тези 10 милиона кохезионни фондове отиват там. Необходимо е да се установи ясна връзка с кохезионната политика. Всички тези неща трябва да бъдат обсъдени. Вашата среща трябва да. Вашата комисия трябва да бъде в една челна позиция и трябва да обсъдите нещата преди да се стигне до съвет. Искам да привлека вашето внимание. Е, вие трябва да имате съвсем ясна представа за новата организация на политиката по сближаване. Уважаеми колеги, ние бяхме поканени на тази контактна група с председателя Шулц в сряда. Предлагам през март да проведем истински дебат по многогодишната финансова рамка. Ще избегнем дебата днес. Може би ще позволя два-три въпроса. Нека това наистина да бъдат истински въпроси към двамата докладчици от водещата комисия по Ламберти искаше думата и е, Ян Нилсен, но моля ви само въпроси. Да, госпожо председател, днес сте много строга с нас, особено тогава, когато стане дума за тази част от дебата. Аз ще се придържам към вашите правила, но това не а, е, отменя а, е, констатацията, че трябва да бъдем много стрикни не можем да оставим съвета да а, свърши цялата работа, ние просто да седим и а, да изготвим а, този междинен доклад. Би трябвало да се придържаме към доклада Гарига а, в а, нашата комисия. Трябва да имаме предвид е, новата политика на сближение. Ние сме, може би, една стъпка напред. Нека да видим е, доклада Питър, е, който оцени предварителната фаза и заложи някои насоки за бъдеще. Ние вече обсъдихме това веднъж, така че сме готови да продължим по-нататък. Онези раздели, за които говорим, би трябвало да ни дадат възможност да се чуе нашия глас, защото ние чуваме да се говори за географския обхват. Някои неща не са приемливи за парламента. Не може да се каже, че политиката по сближаване и новата перспектива 2020 година а, и след това да се каже, че ще свършим само част от това ние а, в парламента а, трябва да знаем а, и финансирането. Може да се планират редица неща, но някои от тях не са политически приемливи на базата на обсъжданията, които се проведоха в нашата комисия. И въпросът ми е всъщност свързан с числата и измеренията. Ние знаем, системата на политиката на сближението. Ясно беше това, което беше казано от комисията. Много от това, което беше казано, се свързва с доклада Гарига, но начинът по който това се прехвърля в съответните региони понякога е различен. Комисията на този етап не иска да промени нищо. Те, може би, те говорят за техния резерв, но всъщност тогава, когато говорим за таваните, вие в комисията по бюджета, а, вие отговаряте за проблемите, за разпределението. Както казвам, ние може да работим с числата, но би трябвало а, да знаем повече подробности, когато гласуваме през септември доклада на пленарното заседание. Ние трябва да знаем всичко. А, в противен случай ще бъде твърде късно да упражним някакво влияние по всички тези въпроси. Трябва да знаем какви са числата, за да знаем с какво боравим. И а, също така да бъдем информирани в контактната група. Необходими са ни осезаеми числа. Един въпрос, един коментар. Един от силните доводи за модерна и нова политика по сближаването е, че тя всъщност осъществява и други политики, като да речем политиката за изменението на климата или политиката свързана с изследванията и а, проучванията. И така, замислям се дали не трябва това да е основния довод, когато обсъждате с националните парламенти, националните правителства, за да Кажете съответния натиск. Това е просто много силен довод, за това би го подчертал. На второ място, съвсем накратко, смятам, че във връзка с а, не много гъстонаселените региони, като в тези в Финландия и Швеция, трябва да подчертаем от страна на парламента много ясно, че те са специални региони според договора. Трябва да го разпишем кристално ясно в нашия документ. И така, трети и последен въпрос. Рика Манер има думата. От името на нашата парламентарна група искам да направя някои забележки и да поставя няколко а, все още нямаме цифри, конкретни цифри. Ние сме доста разочаровани от това. Искам да попитам, получите ли обяснение от комисията, кое колко ще струва? Второ, резервата от 5% за която става на въпрос. Тук бихме искали да получим малко повече разяснения. Например, какво ще се случи с парите, ако регионите, е, за които е, е предназначена, не се справят, къде ще попаднат тези суми? И последно, не съм съгласна с това, е, което колегата Нилсен каза за отдалечените региони. стана въпрос за това, че сумите за най-отдалечените региони стават все по-малко и а, ако предложените 260-80 милиарда, предложени от а, комисията, останат така, ще има много по-малко пари за неотдалечените региони, а това е доста причинява нашата загриженост. Uh, Благодаря ви за тези интересни въпроси. Също така трябва обаче да настоявам и на основните правила на нашия парламент. Приоритета на бюджетната комисия е да говори за рамката и за разходите и приходите. А приоритета на вашата комисия е свързан с регионалната политика, приоритети в тази област. Разбира се, когато е необходимо, ние сме готови да ви подкрепим, но ние няма да се намесваме в тези конкретни подробни въпроси, защото това е мястото а, тук във вашата комисия да се обсъдят. Тоест, трябва да има а, подход отгоре надолу който не беше използван по време на полското председателство, но в момента има промяна и а, датското председателство не го приема автоматично и затова идвам до това политическо споразумение от 2005 година и там се казва, че парламентът ще разгледа своите съображения по отношение на индивидуалните а, програми на първо място и а, след това съветът ще постигне споразумение по а, общата рамка без конкретните числа и на трето място двете институции на основа на своите становища ще започнат първоначални обсъждания по правното предложение с изключение на а, членовете свързани с а, бюджетните, финансови съображения и така постигат а, споразумение. И накрая, а, последния етап при за постигане на съгласие по числата и а, постигане на съгласие по повече от 70 програми, които подлежат на съвместно вземане на решение. И така, това споразумение ни дава възможност да спрем даден вид развитие в а, съвета, за да може първо да се говори за подход отгоре надолу, общото общо обсъждане на структурата и рамката а, по отношение на съдържанието, да речем, на регионалната политика или политиката по отношение на а, обща селско-стопанска политика. Но това ще обсъдим, да речем, и в а, сряда. Това ни дава възможност да променим начина на действие, така че да можем да въздействаме на съвета. Ако те започнат да говорят по тези теми. Ние сме готови, ние се подготвиме, подготвяме нашето първо четене и след това спираме. Но сме готови за тези предварителни а, преговори и ако постигнем а, споразумение в хода на този а, текст, е възможно наистина да постигнем споразумение преди да преминем към конкретните числа и какво те означават за изследванията, какво означава за регионалната политика и така нататък. И така смятам, че а, не смятал, че е нужно всеки ден, всеки да говори за числата и че ги нямаме числата. Знаем какво предстои с а, доклада Гарига, знаем и за другите доклади и знаем какво се следва, пътя, който се следва, ако нямаме единодушие. Това е горчивата политическа реалност, както можем да я наречем, но за да настроим нещата в правилната посока, трябва да говорим за сближаването, трябва да говорим за всички други елементи, които бяха споменати току-що от различните колеги. Смятам, че това е случен, включено в този тип политическо раз, споразумение, ако можем да го постигнем. И накрая, по преговорите за бюджета. Съвсем прост пример ще дам. При описването на рамката и някои допълнителни а, споразумения а, и а, многогодишното споразумение – междуинституционалното и, и споразумение. Искам да ви припомня, че имаше много противоречиви обсъждания във връзка с а, а, тези моменти. Това беше включен в протокола на междуинституционалното а, споразумение и а, даже в моята държава то се използва с а, цел да се освоят средства, които иначе нямаше как да се освоят. Така че ние можем да кажем да, ние трябва да окажем някакъв натиск, а, имаме готовност, но няма да се намесим в а, обсъжданите по същество, в темите на, на вашата комисия. Разбира се, готови сме да подкрепим а, и мисля, че би било много полезно за всички комисии, а, ако можем да се споразумеем по такъв а, тип а, техника, по такъв тип механизъм, за да може накрая да речем на второто, на първото а, четене, евентуално без гласуване, защото без а, числата ние няма а, как да гласуваме. А, по този начин бихме могли да покажем на съвета, както и на широката общественост, че парламента е готов а, и е способен да постига споразумение на време и регионите ще се възползват от това. Господин Калфин, само две изречения от мен. Ние сме наясно с а, а, числата. Имаме предложението от комисията. Нека ви припомня. 354 за всички години. 336 предлага комисията, което е 20 милиарда по-малко за периода. Също така има и разбивка по различните региони и регионални фондове и дори това разпределение е отделно а, за 15-те и 12-те държави членки. Но каквото и да обсъждаме няма да бъде достатъчно. А, становището по на парламента по доклада Гарига е поне 385 милиарда, което е много повече от предлагането. Така че на този етап запазваме това становище, но има и много други моменти, на които трябва да се справим нашите разисквания, включително току-що казаното. Обща стратегическа рамка от страна на комисията има предложение как да се анализира, какви партньорски споразумения да има между държавите членки, да се говорят, да се говори за тези условности и предварителни условия. Има много нововведения и не бих казал, че всички от тях могат да бъдат при, приети. Всъщност имам доста разнопосочни гледища по много от тях така че има наистина какво да се говори по числата. По числата нека се спрем първо на а, общата рамка. Председателката. Нека добавя, че допълнителното осложнение идва от а, факта, че това, което не е в рамката, се а, взима решение с съвместно, процедурата по съвместно взимане на решение. И много моменти има, които са взети от страна съвета от тази обща а, многогодишна рамка и са преместени в а, други моменти, което според мен е наистина въпросно, под въпрос от правна гледна точка. И така то ще изглежда като финансово решение, а, но а, всъщност и ние ще трябва да вземем участие. Тоест трябва да сме много внимателни и да не позволяваме на съвета да а, премества моменти по този начин. Само едно изречение от мен, господин Калфин. А, абсолютно права сте, но трябва да сме а, внимателни по, а, по отношение на този въпрос. Наистина финансовите а, решо, а, министри няма да решават по финансовите въпроси, защото иначе ще имаме много нисък бюджет. Екофин според процедурите трябва да бъде информиран, трябва да обсъди, но в Общия съвет се подготвя и се взима решение. Разбира се, той няма как да поеме отговорността от страна на другите състави на съвета, но когато говорим за регионалната политика, според мен това трябва да се състои в някои от другите състави. Но тук е важно в парламента да има много силно, много ясно становище, защото ние имаме един партньор и това е съвета. И така, в заключение на тази, в това обсъждане, искам да ви благодаря за идването и се надявам да продължим и в бъдеще. И така, извинявайте, извинявайте, Андрей, разбира се. Имате последната дума. Благодаря, госпожо председател, благодаря и на съдокладчиците. Господин Билги, един въпрос. Кога можем да очакваме решението на бюджетната комисия за междинния доклад? Вие казахте, може би, октомври. това, което представих а, по отношение на междиния доклад, това е предложение на докладчиците, трябва да бъде потвърдено от контактната група в сряда и накрая мисля на а, председателите, председателската конференция. След като се вземе това решение, ще подготвим времеви график, който предоставя достатъчно време за конкретните комисии, за да подготвят становищата си за този междинен доклад. Тоест, а, доклад в началото на октомври идва и може би резолюция, ако е необходимо, за да се представят червени линии или насоки а, в края на юни за Европейския съвет. Но този междинен доклад ще има повече подробности, отколкото резолюцията ще покаже принципни положения страна на парламента, за да предупреди, ако е нужно, съвета за а, позицията това отношение. Благодаря. Колеги, следващата точка от дневния ред с голямо закъснение имаме с нас представител на Сметната палата, господин Заболс Фазакаш. И тук имаме оценката на а, а, разпоредбите за а, регулаторната рамка, за нормативната рамка Госпожо председател, уважаеми дами и господа, позволете ми да ви благодаря да, за отличната възможност да представя становището на Сметната палата относно общите разпоредби за европейските фондове. За мен е голяма чест като докладчик да имам възможност да обсъждам становището на Сметната плавата с вас, почитаемите а, почитаемите е, евродепутати от е, комисията. Искам да благодаря първо на госпожа Констанца Гела Крел и господин Ламберт Ван Рой за отличния доклад. Аз бях много насърчен от факта, че становището на Сметната палата и на вашата комисия са доста сходни и даже взаимно допълмащи са. Позволете ми да напомня, че проекто регламента за периода 2014-2020 година съдържа редица политически въпроси, които са и би трябвало да бъдат в рамките на компетенциите на политиците, което означава, че вие, демократично избраните а, представители а, са, сте много важни. Ние не сме а, заклеймили а, а, някои а, разпоредби, тъй като е ваша роля. А, Сметната палата предлага своето становище за потенциалните ползи и недостатъци на базата на наличните данни. А, с положителния опит от 2005 година, сегашното становище се основава на същите заключения, които проистичат от неотдавна проведените аудити на съфинансиране, на транспортната инфраструктура, морски пристанища, действията предприяти от комисията да коригира някои пропуски в държавите членки за периода 2006-2012 година. Като представяме нашето становище, бих предпочел да вървя точка по точка и да обсъдя с вас нашите заключения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 Опасявам се обаче, че няма да а, ми позволи времето, но искам да привлека вниманието ви към четири важни въпроса. Първо, създаването на правната рамка за изразходването на средства в периода 2014-2020 година. Това дава възможност да се очертаят приоритетите за изразходването на средства, за да се открои тази добавена стойност, образно казано, ние сме заложили конкретни цели, което да доведе до постигането на резултати. Независимо от акцента върху резултатите за периода 14-20 година, е необходимо управителната стру, структурата на управлението да се отнася повече към да бъде насочена по-скоро към разходите. По този начин ще бъде много трудно да се а, постигнат осезаеми резултати. Въвеждането на предварителни условия ще улесни а, интегрирането на фондовете в предвид а, фондовете, предвидени за научни изследвания и иновации, ние отчитаме конкретния интерес. Някои от регулаторните изисквания, предложени на комисията, се отнасят за един по-късен период. Това ще бъде разгледано в делегираните актове и в актовете по изпълнение. Сметната палата смята, че въпросите, които трябва да бъдат уреждани чрез делегирани актове, а, а, трябва да се отнасят за основни елементи на бъдещата схема по а, сближаването. Това ще доведе до значими въздействия в други сфери на регламента. Необходимо е да се постигне а, една последователност в целия регламент. В този контекст е много важно да се подчертае необходимостта да се а, осигури а, съв съвместимост между разпоредбите. На четвърто място предложеното намаляване на таваните за националното разпределяне би изискало много внимателно разглеждане, за да се избегнат контрапродуктивните ефекти. Във връзка с предложеното намаляване на таваните, трябва да се подчертае, че във всеки конкретен случай е необходимо да се анализират причините за предишните и ам, сегашните условия, бюджетните ограничения и липсата на административен капацитет. Това предложено намаление може да се разглежда следователно като рестриктивна мярка по отношение на отдалечените региони то отчита разликите в капацитета за освояване на средства на различните държави. Също така трябва да се обърне внимание на ограниченията в региони, в които има по-малък капацитет за освояване. Предложената макроекономическа условност е условие за постигането на тази цел. Практическото приложение на предвидените мерки може да изиска изискват едно задълбочено проучване на въздействията на равнище държави членки и на регионално равнище финансирането на програми на регионално развитие, ако бъде намалено, може да повлияе на постигането на целите. Необходимо е да се изготвят добре обосновани планове. Прекъсването или забавянето на добре аргументирани проекти може да доведе до отрицателен резултат за макроекономическата стабилност на държавите членки. Нека да ви напомня, че Сметната палата винаги е настоявала пред комисията да суспендира кохезионните фондове, ако види някаква наредност. Това е едно друго измерение, едно друго равнище и това а, не би трябвало да води до а, объркване. А, може понякога да. А, се постигне обратен ефект, ако се даде неправилното лекарство на пациента. То може да доведе до свръхдефицит. Може да се постигне ефекта на снежната топка, ако се поставят под а, въпрос а, някои договори. А, прекъсването на финансирането на макропроекти може да доведе до правна несигурност и да доведе до непредвидими практически проблеми. Във връзка с управлението, мисля, че аз съм канен в комисията по бюджетен контрол в сряда. Аз ще имам възможност да обсъдя тези пунктове подробно и най-добре е да получите резултата от господин Дерек. И накрая искам да кажа, че смятам, че констатациите на вашия отличен документ и на Сметната палата се подкрепят взаимно. Аз мисля, че вие във вашия работен доклад ще отчетете а, предложенията, които са направени във вашата комисия. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много, наистина. Не знам дали колегите ще имат изобщо въпроси. Много е ясно становището, понякога изненадващо за нас, защото обикновено имаме обсъждания, доста по-трудни с, трудни с сметната палата, а пък тук наистина по много от моментите подкрепяте това, което е като а, посока от наша страна. Ламбер искаше да зададе въпрос. Заповядайте. В тази комисия винаги търсим а, синергии и много се радвам, че случаят отново е такъв. Един въпрос за тавана и за а, неговото обяснение. Тези, това определене на тавани може да има съвсем друг а, ефект и да а, релативира политиката по сближаване. В а, идващата дискусия за нас е важен въпросът за липсващия баланс не само поради политически, а така и по финансови причини би трябвало да се аргументираме по-добре. макроекономическата условност тази теза съществува в нашата комисия, но не сме определили обхвата на тази макроекономическа условност, именно във връзка с конкретното предложение. Говорим, говорили сме за условността във връзка с пакета от част законопроекта. Дискус, дискутирали сме на по-високо ниво Радвам се, че сме на едно и също мнение. Аз съм докладчик по тази тема и доста сме се занимавали с връзката на темата на доклада с общият, общия регламент. Не знам как можем да подходим по-систематично, защото когато дойдат предложения за изменение, можем още веднъж да обсъдим този въпрос. Както винаги, подробностите са решаващите, са малките препятствия и много се надявам да продължим дискусията си. И както казва Сметната палата, съгласни сме, че в подробностите е дявола, защото те ще бъдат отложени за делегирани актове. Следващия оратор. Аз отговарям за бюджетния доклада за бюджетния контрол в по това отношение, така че ако някой не може да спи, може наистина да му послужи това като едно приятно четиво преди заспиване до четвъртък. Три момента включени в доклада, за да може хор, колегите да обмислят. На първо място прогнозата всяка година между 5 и 7%. Два момента. Не винаги а, не, можем, не можем да отправим посланието. Винаги говорим за грешки, а не за измама. Важно е да знаем какви са грешките, защото така ще разберем колко е ефективна тази политика. Втория момент. Възможността да се премине а, към система, а, която да се а, фокусира еднакво на резултата от освен вложените а, средства. Също акредитацията по отношение на финансовото управление и аудитните процеси. Държавите членки имат процедури, които предварително се одобряват от комисията на теория това е добра идея и я подкрепям, но освен това трябва да осигурим окончателната отговорност, която оставя, остава при подходящия баланс. Друг момент, свързан с упростяването, всички ние го подкрепяме, непрекъснато го обсъждаме, но трябва да сме наясно дали говорим за упростяване за от страна на бенефициерите, регионите или държавите. И освен това трябва да го направим, защото, както вече казах, много говорим за това, но трябва наистина следващите програми наистина да се характеризират с упростяване на програмите. Също така, държ... а, Сметната палата, както и ние, поставят въпроса за макроекономическата а, условност, предварителни условия и наистина си задавам въпроса защо комисията настоява, ако всички смятат, че е лоша идея. Също прекъсването на престановяванията, това често го обсъждаме с, е, в комисията по бюджетен контрол. Имаме автоматични престановявания или систематични трябва да бъдат. Тоест, етапи, през които трябва да се мине преди прекъсване или временно преустановяване. Последния момент е свързан с новите финансови инструменти, които могат да бъдат все по-важни за нас. Все по-малко средства за а, политика по сближаване ще означава, че регионите ще разгледат и други възможности. Новите инструменти могат да са този отговор. Трябва да позволим да се освоят тези средства и да предвидим гъвкавост, така че държавите членки и регионите сами да решат какво е необходимо да направят с новите инструменти. Много въпроси, много теми, които а, са покрити от моя доклад. Аз ще го представя по-късно на бюджетната комисия и по-късно в бъдеще ще се върна пред вашата комисия. Благодаря, Томас Дойч.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 Това, което беше а, е, изнесено от а, е, е, докладчикът на Сметната палата, беше много съдържателно, много технически издържано. В каква фаза на обсъждане на тази тема се намираме в Европейския парламент? Става въпрос за период след 2013 година. Също така ние работим и върху изясняване на критериите. А в многогодишната финансова рамка всичко вече е поставено на масата. Много обсъждания са паралелни и това е това обославя важността на документа, предоставен от Сметната палата. Трябва да вземем под внимание също така и становището на Европейската комисия. В тази връзка ставаше въпрос специално за Унгария, за процедурата по отношение на дефицита и за санкциите от страна на Европейския съюз и по отношение на тези санкции, можем да кажем, че мерките бяха доста сериозни и ако Екофин взема решение за възлагането, за налагането на подобни а, санкции, а, то можем да кажем, че а, средствата по, а, на разположение на Унгария ще спаднат с 29%. Това е предложение, което е направено тук, а обяснението за това предложение са прогнозите за бъдещето. 2004 година беше обсъдена процедура за спиране на прекомерното задлъжняване. А, преди това критерият, границата беше 3% дефицит. Видяхме обаче, че е, комисията допусна много по-различни стойности. Смятам обаче, че е, през 2012 е, години и в последващите години реално направеният дефицит ще бъде по-висок. А Унгария не е изцяло съгласна с това. Защо говоря за това? Тук стана въпрос за нови условности, макроекономически условия. С оглед на всички тези обстоятелства, трябва действително да разгледаме доколко подобни санкции са подходящи за период след 2012 година. Трябва също така да подложим на обсъждане и мерките предприяти от комисията, защото Европейската комисия взе решение възоснова на данни, които не бяха много достоверни. По този начин може да се подложи на съмнение и политиката по сближаването. Европейската комисия може да твърди, че политиката на сближаване не е не служи на развитието, а е начин за придобиване на средства. Европейския парламент, разбира се, не може да се съгласи с подобно мнение. И тези обсъждания ще а, предстоят в следващите месеци. Дали трябва да разгледаме по-отблизо становището на комисията от а, последните месеци? Това според нас е прецедент и смятаме, че комисията ще си послужи с това оръжие и за бъдеще, а това е обстоятелство, което ни притеснява. Господин Вазакаш искаше да реагира и след това Николас Мартин ще има думата. Благодаря, госпожо председател, благодаря Данута. Зависи от вас, от вашия времеви график. Но така или иначе съм изключително доволен. Нека ви благодаря на вас и на всички членове на вашата комисия за оценката на а, нашето становище. Наистина подкрепяме ви, но а, ние а, трябва да проявим една скромност и да ви кажа, че ние вие взимате политическото решение, вие сте политическата страна, а ние а, взимаме експертно отношение и поставям под въпрос а, някои а, моменти. Единствено се надяваме, че ще имаме възможност да ви а, съдействаме, да ви подкрепим, така че да се даде една добра яснота за позицията от страна на Сметната палата и в този смисъл съм особено доволен и радостен да чуя, че вашето становище по отношение на таваните, макроекономическите условности и така нататък, включително предстояща дискусия в сряда, са изключително в съответствие с нашите заключения. Ето защо бих се радвал да препращате към нашето становище при дискусии с други комисии, с други колеги, но вие сте водещата комисия и вие ще вземете окончателното решение. Що се отнася до таваните, а, Виктор, съжалявам, че не е вече тук, но той буквално цитира това, което ние сме написали в становището. А именно, ако комисията каже, а това не е вярно, а, че а, в резултат на 5% предвидени за този а, период, не са освоени, тогава по принцип ги намаляваме. На първо място, ако се е, понижават нивата на таваните, трябва да се разяснят е, какви са причините. Дали са управленски, дали са някакъв друг е, вид е, е проблеми, защото тези средства са там да бъдат похарчени за европейски интерес, за европейска добавена стоеност, а не да се спестяват. И така, ако се намалява 2,5%, ще трябва да има разлика между а, големите, т.е. бедните и богатите страни. А целта е на европейските политики бедните страни да получат възможността с европейски средства, с европейски фондове за сближаване да се развият. Ето защо аз казвам, че това намаляване трябва много внимателно да се разгледа. Казахте, че не сте свикнали Сметната палата да изразява становищата си толкова открито. Има два начина, разбира се. От една страна, в писмен вид, това е според а, решението от 15 декември може да се каже, ето това е а, становището на, на Сметната палата. Просто е въпрос на съвпадение, че аз съм унгарец, но наистина това е приетото с души от страна на Сметната палата. Стигаме до възма, а, въпроса за предварителните условия. На първо, много ключов въпрос. На първо място Сикспак или пакета от 6 нормативни документа ще се обсъжда от а, държавите и ако се прилага към съответната държава, то държавата трябва да плати. И след това се прилагат а, съответните спирания на плащания, замразявания на плащания. Вие много добре знаете, била сте комисар, как работят а, схемите, но да се смесват тези възможности заради едни евентуални грешки, да се наказват регионите, грешки на ниво държава, след това държавите и знаете, че това е свързано и с критериите от Мастрих, но какво се случва тогава? Тогава накарват, е, принуждавате държавата да плати, защото продължават е, проектите и те трябва да бъдат завършени и това води до още по-голям дефицит или пък какво правите? Е, посрещате много сериозна правна несигурност, защото вече има договори, които трябва да се уважат и точно тук Сметната палата казва много внимателно трябва да се прилага и не това е мярката. Не трябва да се обърква тези два момента, защото по този начин се губи европейска стайност, евро... основната цел на европейската политика по сближаването. След това други моменти споменати от вашите колеги от докладчика, който говори. Наистина, чакам с нетърпение обсъжданията в сряда и се надявам, че вие а, и ние можем да стигнем до заключение, що се отнася до конкретните въпроси, общо становище, както сме правили с вашата комисия и така окончателният регламент ще бъде прият колкото може по-скоро тази година. Благодаря много Николас Март, директорът от комисията в DG Regio, има възможност сега да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Няколко момента във връзка с представенето. На първо място много подробен анализ от страна на комисията. Беше удоволствие да прочетем тази подробна работа, по анализа, която беше извършена, която е извършена и редицата положителни моменти и да потвърдим, че комисията върви в правилната посока. Както каза господин Фасакис, нямаме възможност в момента да се спираме на подробности за много от подигнатите вече от Сметната палата въпроси а, отчитаме ги, мога да кажа. Благодарни сме, че ни обръщате внимание. Ще има възможност а, да обясним и как по-нататък. Но все пак по конкретните четири момента, които бяха повдигнати. Този въпрос за европейската добавена стойност и спирането концентрацията върху резултатите. Все още не сме минали в такава система. И разглеждаме възможността дали ще поработи в рамките на кохезионната политика, за да има такъв подход изцяло. Това, което сме се опитали да направим е да създадем рамка, която ни отдалечава от фокуса за, на входа и ни дава възможност да разгледаме една по-различна логика с а, концентрация върху резултатите. И това не са само думи, те са. Това са принципи, съчетани в разработката. Така че да имаме възможност да спираме плащания и да прилагаме корекции. И така смятам, че ние сме включили необходимите елементи, които ще ни дадат възможност да извършим това включително с мотивацията за а, резерва за изпълнението и по-засиления мониторинг. И така смятам, че ние сме създали една фундаментално а, различна а, структура като подход. Що се отнася до предварителните условности, наистина споделяме оценката, че това е момент, който може да ни даде възможност да осъществим една голяма промяна и да а, достигнем до въздействието върху околната среда, от което имаме нужда по а, актовете за осъществяване, делегираните актове. Наистина приемаме, че трябва да бъдат обосновани а, избор, изборите, които се правят, техническите елементи, трябва да попаднат в е, едно вторично законодателство, но все пак смятаме, че в е, предложението на комисията е правилно равновесието по отношение на това какъв е текстът за парламента и за съвета, но разбира се, трябва да бъде потвърдено, че делегираните актове са напълно в съответствие и е част от този процес е свързан с представяне на основните елементи и така ние предвиждаме такова представяне, за да го разгледаме и обсъдим. Въпроса за таваните и макроекономическите условности. Разбира се, таваните са част от една по-широка оценка, направена от комисията при нейните предложения за многодишната финансова рамка, така че да направим предложение, което е добре обосновано, баланс между различните елементи, които трябва да бъдат отчетени. И така, не става въпрос за обсъждане на таваните сами по себе си, а в цялостната формулировка на цялостното предложение на комисията. Това е един елемент, който е свързан с други не е само освояването е критерий за определенето на таваните и все още сме отворени към критика, така че търсим правилния подход, яснота по отношение на представянето и се надяваме окончателният вариант да бъде подкрепен от всички страни. Все още ще разгледаме вариантите и ще ги представим от страна на комисията. По макроекономическата условност, в голяма степен в предложението на комисията се поддържа и защитава тази идея. Важно е също така не става въпрос за тази аналогия, а, която използва господин Фазакис. Не е да а, спрем лекарството на пациента, Всъщност изходната точка е, че имаме пациент, който не взема това лекарство, което му е предписано. Държавите членки не следват препоръките на съвета по отношение на различните проблеми. Това е изходната точка и винаги става въпрос за решение в съвета, което провокира действие във връзка с преустановяване на плащания и ангажименти. Втори момент е свързан с казаното от цитираното наскоро решение, именно необходимостта да има пропорционалност, размерност и целенасочено прилагане, което гарантира добре осъществяващите се операции, а, както говори господин Фасакс. Един от начините тази пропорционалност да бъде гарантирана по отношение на крайния резултат е да разгледаме спрените а, а, средства, а именно Кохезионния фонд в а, Унгария като пример – да видим какво се случва 2013 и какво въздействие ще има, защото всъщност няма да има моментално въздействие върху финансовото състояние на държавата членка. Има много дълъг период за държавата членка, за да отхвърли едно временно спиране на средствата или замразяване. Все още няма решение. Решението трябва да бъде взето от съвет. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря. Разбира се, макроекономическата условност не е само за заделените средства, но също и за а, разходваните. Тече е малко по-сложно. Но с това искам да преключа с тази точка от дневния ред и да се спрем на следващото, което вече засегнахте, а именно общо приложимите разпоредби за Европейския фонд. И искам веднага да се обърна към Ламбер, за да може той да засегне това, което от началото вече засегнахме. Благодаря. Благодаря много. Благодаря. Искам да спомена само, че е, госпожа Крел е, не може да дойде, защото е болна и чисто физически не може да присъства на обсъждането. Не знам дали страда някой след карнавален синдром. Във всеки случай се надявам да се поправи добре. Но шегата на страна. И в предишни заседания сме обсъждали а, точки. От а, общо 11 точки сме обсъдили 9 или 10. Сега имаме възможността да задълбочим дискусията и след това ще преминем към процедурата. Може би няколко думи предварително за процедурата. Ние сме готови да спазим графика. Той ви беше предаден. Сега в момента преглеждаме работния документ. Разбира се, че нямаме много неограничено време за това и трябва да излезем с работно предложение. Изслушването ще се състои на 23 март. Това е публично достъпна дискусия, много важна за всички. Ще представим проект от доклад. Английската версия вече е на разположение. На 26 април е, ще се обсъжда този документ и през май ще има изваредно заседание. Както чухте вече, то ще бъде в връзка с многогодишната финансова рамка, е, за да можем да излезем с единно становище и да наложим мнението си. Е, през юни месец ще се приемат предложенията за предложенията за изменения и на 11 юли ще се взема окончателно решение. Сега искам да се спра на някои точки, да задълбоча дискусията. Точка 11 става въпрос за механизма свързана Европа, става въпрос за сумата от 10 милиарда. Вече обсъждахме веднъж възможността как може тази точка да бъде комбинирана с споделената, споделеното управление. Как може едно след като има едно централно звено, което се занимава с управлението и не е ясно как ще тече обратният паричен поток не е ясно кои държави ще могат да кандидатстват за суми за строителство на пътища, например. Тоест, който дойде първи и първи получава, това е една възможност, но някои държави ще бъдат по-бързи от други и това няма да бъде справедливо. Този въпрос трябва да бъде обсъден и ще бъде предмет на нашата дискусия. Е, госпожа Карел и аз е, сме съгласни средствата да бъдат е, прехвърлени в този механизъм за свързана Европа. Защото той ще бъде от полза на инфраструктурата, т.е. пътищата в международен план. Обсъждаме някои финансови въпроси, особено свързани с поставянето на горна граница, тавани. Ако от едно място се изтеглят пари, разбира се, си поставяме въпроси как това ще се отрази на вземането на решения и това е отразено в нашия работен документ резервата по отношение на резултатите. Това стана, това беше обсъдено вече и много критично ще я държим под око. Ако установим, че има големи проблеми, ако има предварителни и последващи условности, ако има допълнителни критерии, които трябва да бъдат спазени в всички държави, и ако съществуват и договори за партньорство, където държавите членки ще вземат решения в унисон с предварително свършената работа, можем да се попитаме за какво ни е тази резерва. Тя ще доведе само до повече бюрокрация, защото всички ще искат достъп до а, този допълнителен фонд и той няма да допринесе до повече справедливост тук сме на едно мнение с Комитета на регионите. Те казват, че ако, ако има средства, които не са освоени, то те автоматично трябва да бъдат прехвърлени към други проекти. Така че в държавите членки да се каже, у нези, които работят най-добре, ще имат достъп до допълнителни средства. То ми се струва доста по-смислено, отколкото идеята да се създаде такава резерва по отношение на резултатите. Е, не винаги най-добрият е, ученик е, трябва да получи най-много внимание. Тоест принципа на, на солидарност трябва да има своите граници. По отношение на тавана, господин Бюгер взе отношение по този въпрос. Той каза, че решението ще бъде взето във връзка с многогодишната финансова рамка в съвета, в съответният орган. Ние обаче трябва да имаме становище и трябва да го представим. Окончателното решение а, не зависи от нас, но понякога просто няма да е а, градивно, ако а, е, ние се намесим а, в отрицателен аспект въпреки всичко, преди окончателната дискусия пак ще стане въпрос за тези тавани. Понякога се вземат решения, които не са балансирани. И ако успеем да овладеем този процес в регламента, трябва да се радваме. Ако успеем да постигнем 90%, може и останалите да бъдат, останалите решения да бъдат взети по-късно. Е, по отношение на градското измерение, Ян Олбрихт, е, е, който направи доклад на тази тема, ме помоли да внеса тази точка в обсъждането. Има нови инструменти по отношение на градското измерение, но ще предпочита да ги обсъдя в негово присъствие. Оставам с впечатлението, че ще се справим с помощта на изслушвания, да обсъдим всички предложения за, за изменения. Господин Гутманс. Оратори трябва да си включи микрофона regarding performance reserve. Връзка с резервата, до този момент имаме 5% до края на целия период. Ако съответната държава членка е изпълнила всичко, ще получи последните 5%. Ако не, няма да стане. Въпросът е къде да поставим тези 5% в средата на периода. Въпросът е какви ще бъдат критериите, ако държавата не е успяла. Ако погледнем истинските числа, има голяма разлика между различните държави а, от порядъка на 400%, малко по-малко в в възможността за освояване, но тази резерва трябва да се използва като тоягата. Но въпросът е какви да бъдат критериите, тъй като ако бъдат променени критериите по време на изпълнението, това няма да доведе до добри неща. Именно за това аз отчасти съм съгласен с докладчика. Заслужава ли си тези критерии да бъдат преместени от края в средата на законодателния период? Ние сме твърде либерални, тъй като има някои а, фондове, от които няма да бъдат премахнати тези 5%. Комисията очаква пълното изпълнение. Във връзка с възможностите за свръзка, въпросът се поставя защо се свързват тези неща? Трябва ли да бъдат свързани? Комисията предлага някакви решения. Обикновено кохезионните фондове са свързани с определена логика. Аз лично смятам, че нямаме сериозни доводи и съм съгласен, че а, преди по съвсем различен начин се управляваха проектите, не като кохезионни проекти. Сега по въпроса за многогодишната финансова рамка. Така както аз разбирам нещата, господин Нистел Рой каза за таваните. Аз също съм работил в съвета няколко пъти. Аз знае, че въпросът е, че е много трудно да се постигне подкрепа, единодушна подкрепа. Някои държави са за, други са против, но в крайна сметка комисията прави компромисно предложение. Именно затова смятам, че това компромисно предложение ще бъде предложението, по което ще работим. Аз не смятам, че ще има големи промени по посока плюс или минус, но ако никой не може да постигне съгласие помежду си, тогава нека да каже комисията нещо неутрално. И последно, когато говорим за онова, което става днес – Днес нещата не са много добри, дами и господа. Ние прочетохме съвсем положителни данни, как се изпълняват числа, плановете, как се преизпълняват плановете и така нататък. Сега обаче, за тази година, като започнахме, имаме проблеми. И тук дефицита е от порядъка на 15 милиарда. Сега е по-малко. Комисията каза, че може да бъде малко по-малък. Въпрос е как да се отрази този дефицит. Аз няма да споменавам страни, но имаме информация, че някои държави са спрени за при на средства а, поради липса на средства от страна на комисията. И това е сериозен въпрос. Аз съм член и на, комис... на бюджетната комисия, а, но а, колегите не казаха какво ще стане за тази година и за 2013. Ситуацията е много сериозна и за новата финансова рамка. Ако се окажем в ситуация, че няма достатъчни средства, които да бъдат изплатени, това е дефицит от 15 милиарда преди ние в бюджетната комисия взимахме пари от два, от два източника, от неизпълнени проекти, а сега сме в края на финансовата перспектива и всеки иска да се здобие с тези пари. Сега въпросът е как да се е, измъкнем от тази ситуация. Може би трябва да променим бюджетите за тази година и за следващата, защото доколкото знам, комисията започне а, да действа, ще дам две примери, два, два примера за общите одитни принципи, но не се а, уточниха общите принципи. Това е проблем, който трябва да бъде отразен в следващата многогодишна финансова рамка. На второ място става дума за системите за управленски контрол. Ако са зададени условията, това означава, че комисията е приела тези принципи. Ако по време на изпълнението обаче, поради липса на средства, комисията казва да, ма трябва да промените нещо, тогава ще възникне проблем. Проблема е да не се према, премества тази програма. Аз мисля, че е въпрос на а, методология на одитите и ако се приложи системата за контрол на управлението, тогава вече ще бъде добре, защото някои а, държави имат една агенция, други имат пет. А, а, не може нещата да се променят в крачка, но всъщност аз говоря за следващата година. Още един а, изказващ се. А, ще продължим утре след гласуването. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик в Сянка, по механизма за Connect Europe, аз искам да а, говоря за член 14 и а, тук се споменава въпроса за платформата на градското развитие. Аз не знам каква е добавената стойност, ако а, има загуби в мрежата, ако има допълнително финансиране и ако а, има шанс за а, извличане на ползи от тази а, платформа, какво а, в, в тази платформа не се възползва от интегрираната стратегия. В комисията предлага да се създадат интегрирани териториални инвестиции, които да бъдат в полза на градските региони. Аз смятам, че този нов инструмент ще разграничи добре оперативните програми. Ако комисията също така не предвиди едни глобални субсидии, а, те ще могат да бъдат управлявани децентрализирано а, и също така а, да се насочат мерки и към а, други райони. Сега по член 84 искам да запитам как комисията стигна до 10 милиарда евро. Тук има пълна липса на прозрачност и по тези средства, и по дефиницията на приоритетните оси. Особено, да кажем, в сферата на транспорта. Например, във връзка също така и с а, политиката на сближение, а, коя, сближаване, която се изпълнява на много равнища. И също така се поставя въпроса за 0,2% ресурси в полза на градското, развитието на градските райони. Въпросът ми е как комисията е изчислила този процент, какви ще бъдат бъдат подбраните ам, проекти, дали тези проекти няма да привилегироват определени по-рентабилни мерки на устойчиво развитие. Аз мисля, че тук има пълна липса на прозрачност, така че, господин Ван Нисарой, ако имате идея, ще ви бъда благодарна. А, приключвам заседанието. Утре в 9 ще е, продължим. Ван Нистелро, обаче колегата иска да каже няколко думи. Това няма нищо общо с е, продължителността на нашето обсъждане. Просто искам да кажа, че е, след нашето гласуване в комисията ИТРЕ трябва да гласуваме също така. Може трябва да посветим първия част от утрешното заседание на това обсъждане. По отношение на градската среда, тук господин Обри, който отговаря за тези въпроси, може да вземе отношение по въпроса. Предлагам да продължим до 10 без 15, ако е възможно. Ще видим утре. Едно последно изречение. Аз утре, за съжаление, не мога да участвам, за съжаление, ние сме в Люксембург и не можем да, а, премина, да идваме а, час по час тук. Пожелаваме ви успех по окончателния а, доклад, а, който не се отнася винаги за комисията. И се надяваме, да, необходими са ни също така и перфектни процедури за от отговорност. Нека да имаме и това предвид.